Good morning, ladies and gentlemen. Добро утро, госпожи и господа. Започваме с нашето заседание е, с 10-минутно закъснение. 18 езика са на ваше разположение в преводаческите кабини. И затова сега ще премина народния си език. Поздравявам ви много сърдечно Както при всички е, заседания на нашата анкетна комисия е, и това ще се излъчва на страницата на парламента пряко. Е, поздравявам всички много сърдечно. И е, преди да започнем с е, публичното изслушване, ще кажа няколко изречения за протоколите от 8 ноември, 14, 16 ноември и 7 декември. Те са на ваше разположение. До този момент не са поступили предложения или възражения. На това би трябвало да означава, че ги приемаме. От една страна трябва да ви обърна внимание, че е, има налични документи. Все още не сме получили всички документи, които сме поискали от комисията. Комисарят Московици знае, че е, липсват някои от документите, които би трябвало да ни бъдат предоставени на разположение. В момента, в който е, вече разполагаме с всички документи, ще започнем с интензивното проучване на тези текстове. 50 000 страници е, всъщност би трябвало да предостави комисията. Ще трябва доста сериозно да поработим. Но сега има и една хубава вест. Всички държави членки решиха на заседание на Корепе на 19 да предоставят необходимата информация. По-малко така хубава е новината, че е, на основата на е, една е, експертна оценка на съвета, същият Корепев взе решение е, по отношение на въпросите, които се отнасят до правителствата, е, е, да, да изслушваме представители на съответните правителства е, утре имаме едно съвместно заседание с ЕКОН, но утре няма да можем, както бе предвидено, да изслушаме представителя на Малтийското председателство. Той в четвъртък ще бъде на наше разположение и тогава ще можем да чуем неговото мнение по въпроса. И така, сега вече започваме с публичното изслушване за ролята на адвокати, счетоводители, финансисти, банкери във връзка с документите около панамските офшорни фирми. Е, поканили сме опитни е, е, и известни професионалисти, които работят в тази област. Е, съществуват различни професи... така, кодекси за поведение на отделните професионални групи, за които става дума и в наименованието на нашето заседание и публично изслушване, а именно юристи, финансисти, банкери, е, но независимо от всичко, е, смятам, че съществува база за общо е, разискване. Ние сме предоставили един каталог от въпроси, макар и в е, доста кратки срокове. Е, нашите експерти отговориха на тези въпроси макар и непълно. И така сега ще поздравя нашите оратори. Е, първият е професор Роман Паван, е, който е старши съветник е, в мрежата за данъчно правосъдие, автор на редица публикации в е, е, връзка с офшорните фирми и е, данъчните убежища. Професор Брок Харингтън е следващият ни експерт. Той е асоцииран професор в Копенхаген Бизнес Скул. И той също е автор на една книга, която е посветена на управлението на активи от вида който е в центъра на нашето внимание. След това ще е, чуем и Даниел Хол, е, директор и съпредседател на Бърфордс е, Global Corporate Intelligence, която се занимава с така, проследяване на активи, бизнеса и седалището на организацията в Лондон. И така, първо господин Палан. Да, благодаря. В е, целият е, глобален е, свят съществуват активи от около 240 трилиона долара. 20 до 30 трилиона от тях са в офшорни компании така че това е немалък дял от общия обем. Естествено, офшорните фирми ще бъдат в центъра на нашето внимание. Те работят по поискване, когато пряко се установява контакт с тях, но същевременно контакта може да стане и чрез посредници. Има две основни техники, които се използват. Едната от тези техники е свързана с висока степен на поверителност и секретност, така че ние много трудно ще можем да проникнем в истинската технология. Но първата техника, връщам се отново на първата, това е така наречения арбитраж. Той е свързан с разглеждането и така намирането на съответните задни вратички и неуредени взаимоотношения във връзка с финансовите транзакции, с слоповете в законодателството на държавите. И всъщност именно този слоп е на първо място, арбитража на второ място, поверителността във връзка с цялата панамска афера е, е много важен елемент и е, съществуват е, различни дейности, които се предлагат и те могат да бъдат използвани при нужда и при проявен интерес. ще е, намерим е, по-малко е, хора, е, които използват е, този панамски инструментариум е, в е, развитите индустриални държави, тъй като законодателството там е, е доста по-развито. Е, правителството съзнателно провежда една такава политика. Е, и времено. е, е, се забелязва и едно нежелание на е, редица правителства в е, света да не предприемат ефективни действия срещу този панамски е, модел, тъй като правителствата смятат, че в крайна сметка, е, например, такова е мнението, официалното становище на правителството на Тайван. Е, това е, така да се каже, частен бизнес, това е, личен въпрос на гражданите и е, това е и начин да не се настроиват е, гражданите срещу е, официалното правителство в страната. Управлението на активите, свързани с панамския модел, се извършва обикновено от така наречените менеджери. Техниките стават все по-рафинирани. Ето, например, арбитража е пример за една такава рафинираност на техническите средства, които се използват адвокатите, юристите са много важни, финансистите, счетоводителите, всичко това е естествено от голямо значение, но в центъра са всъщност, така да се каже, офшорния модел на компанията и посредниците. Всичко се развива именно чрез посредниците и те играят една много важна роля. През последните 20 години професионалната индустрия, професионалния бизнес не проявява необходимост необходимата сериозност в това отношение. Цялото поведение на този бизнес като че ли е, е насочено към това да накара правителствата е, да е, допускат отклонения от обичайната и така, коректната практика. Има много примери и с Apple, и с какво ли не. И така, Обществеността е много скептична от една страна към връзките между политици и офшорни компании. И същевременно така, професионалния бизнес и правителството се опитват да прикрият, доколкото е възможно, офшорните елементи в техните взаимоотношения. Малкия, древния бизнес, обикновените си в крайна сметка поемат щетите. Те плащат за всички тези изделки, които прикрито се сключват, за да се използват предимствата на офшорния модел. Посредниците са в центъра на вниманието и с тях би трябвало да се предприемат стъпки, за да се постигне една нова сделка, един нов договор, за да се избегнат практики, подобни на панамските. Естествено, че това ще бъде проблем. Но също времено в замяна правителствата ще могат да предложат една много по-добра правна уредба. ние естествено подозираме какво се случва, когато говорим за панамските офшорни компании, но не знаем нищо точно. И по тази причина една голяма част от американските граждани се оказаха замесени в някакви панамски сделки те се опитват да не плащат данъци. И, и е, в крайна сметка, както знаете, избраха и президент, който се хвали с това, че никой не е плащал данъци. Причината в крайна сметка е в е, така, е, използването на едни средства, които от наша гледна точка са твърде неприемливи, противоречиви, но също времено Обикновено те са облечени в законова форма. Когато говорим за панамския скандал и за панамските офшорни компании, трябва да си даваме сметка, че проформа всичко е наред. Вие можете да получите всичко, което желаете, пряко, непряко, вие можете чрез посредниците да си поискате определена услуга и за това се говори за услуги при поискване. Това е характерно за е, така, поведението на американските граждани, но и тук в Европейския съюз е, е щетите се оценяват на приблизително 60 милиарда долара е, и това е един много, много сложен проблем. Ще трябва да извървим един много дълъг е, път, докато решим проблемите, свързани с Панама. Естествено, че има твърде много проблеми, осъзнават се тези проблеми от е, редица е, държави. Е, те осъзнават е, е, така, е, щетите, които е, се стоварват на е, хазната, е, но знаят, че е трудно да се справим с проблема. И така, благодаря много на господин Палан. Е, веднага давам думата на професор Брок Хемингтън от Копенхаген. Благодаря ви. Бих искал да започна от там, откъдето спря колегата ми току-що, а именно ролята на посредниците. И защо правните средства за защита до сега не дадоха търсения ефект? Ще ви разкажа за моето а, проучване от последното десетилетие върху тези посредници и а, бих могла да ви направя някои предложения за препоръки, след което, разбира се, съм на ваше разположение за въпроси. На първо място, това, което е от най-голямо значение по отношение на панамските досиета – Единият пункт, който можем да си изведем е, че това, което се случи, не засегна еднакво всички. Някоя част от населението, благодарение на Монсека, се възползва от определени свободи, но те не бяха за всички. Оказва се, че закон е закон, но той не се прилага а, към всички. И някой може да наруши закона, ако знае кои са вратичките. Това се случва в света на посредниците. Посредниците правят именно това. Те търсят колизията на закони. Тук не говорим за правонарушение и е много важно това да се разбере. Съгласен съм с казаното от Ронен, а именно, че без посредниците, това, което според нас е система за избягване на данъци, която струва към 2000 милиарда данъчни постъпления за САЩ, а, та, без посредниците не би могло да има подобни измами. Богатите не стоят а, в а, двора на къщата си, докато прелистват данъчния кодекс. Те просто плащат на хора, които го правят. Това означава, че вие внимателно трябва да помислите а, и да поставите в центъра на работата ви не богатите хора, а посредниците. Аз навлязох в света на посредниците и се опитах да се науча да бъда една от тях. Това, което научих, беше следното. Това, което клиента а, търси, е да избегне плащането на данъци, да избегне а, плащането на издръжки и на каквато и да е сума на роднини, е, които не обичат. Наскоро бе създадена една група, която носи различни имена, като обикновено тази група се нарича е, група на менеджерите на заможните. и по този начин се управляват средствата на заможните хора. Необходимо е, за да откриете тези хора, да навлезете в тяхното професионално общество. Понякога те са адвокати, друг път счетоводители, друг път банкери, понякога те работят за Greenpeace, дори са в академичните среди. Това, което обединява всички тези хора, е желанието им да дадат на богатите това, което те търсят. Професионалното общество наброява към 20 000 такива посредници, които идват от 95 различни държави. Какъв е модус операнди на тези хора? те спазват буквата на закона, но използват вратичките. Много трудно се поддържа подобен а, баланс. И от Монсека съвсем не ни лъжиха, когато а, заявиха, че а, доколкото знаят, те не са нарушили нито един закон. Те са пипали много внимателно и винаги са били от правилната страна на закона. Основните стратегии са да се спазва закона и е, творчески да се заобиколи. Това ви дава само предвкус от е, удоволствието, което изпитват тези хора, от интелектуалното предизвикателство, което представлява това да, е, спаз, да бъдеш на ръба на закона. Когато ги попитах какво харесвате най-много в работата си, някои от тях отговориха следното. Обичам да си играя на котка и мишка с тези, които куват законите. Едно от основните а, безпокойства е да не, тези хора да не попаднат в радара а, на компетентните органи. Има много начини а, да не се привлича вниманието. Тези менеджери биха направили всичко, за да удовлетворят нуждите на своите богати клиенти. Тези менеджери улесняват за обикалянето на закона, казах аз. Но посредниците ми отговориха, че те не правят това, те не помагат данъците да се укриват. Това е а, професия, която ще продължи да бъде в услуга на богатите хора и винаги ще спазва закона. И за да може да се спазва закона, тези хора много добре знаят как да ни привличат общественото внимание. Използват се три основни инструмента – корпорации, фундации и тръстове. Това са доста простички инструменти, впрочем, но се комбинират по сложен начин. С тези три форми вие може да изградите всичко. Най-вече вие изграждате тъмнина. Тъмнина, в която не е ясно кой точно е собственика на яхтата или на замъка, например. В тяхната система се използва суверенността и се търсят възможните колизии на законодателства. Разглеждат различните видове тълкувания, които се прилагат от различните съдебни системи. Това им помага винаги да бъдат от правилната страна на закона. Една от най-известните такива фирми в Лондон има за мото думите искам да остана невидим и това привлича а, клиентите. Затова има усека, успяха да запазят а, тази тайнственост и да останат далече от общественото внимание. Дълго време проучвах професията менеджер на богатството на заможните хора – и а, научих много техники и стратегии. В крайна сметка а, разполагам с данни, които а, са съхранени в 65 интервюта. Това са хора, които а, говореха с мен, като споразумението ни беше да а, бъде поверително това, което ми кажат. Няколко препоръки. Не смятам, че ще имаме добър резултат, ако насочим вниманието си върху а, заможните хора. Много е лесно богатите хора да обягнат новото законодателство, което бе приложено в Франция, например. Това може да се направи чрез смяна на паспорта. Държави като Израел приложиха много по- успешен модел за избягването на укриването на данъци, като насочиха вниманието си върху посредниците, върху менеджерите. Те просто а, създадаха стимули а, да а, се спазва закона и промениха постъпленията на тези менеджери. Никой не бе лишен от свобода, защото това нямаше да даде търсения резултат. Една от основните полуки от панамските досиета е, че ние все още не знаем кой се крие за тях. никой, който даде информацията за това, не трябваше да пожертва живота си. нещо, което не се случи в случая с LuxLeaks, например. Една четвърт от хората, с които говорих, наистина имат някои притеснения за това, за последствията от това, което правят. Много често се замислят за Джон Доу и начина по който постъпи той. Тези хора имат семейства. Така че, моля ви, направете така, че във вашите държави тези, които подават сигнали, да се чувстват в безопасност и да могат да го правят. Нека да изтълкуваме данните от панамските досиета от гледна точка на тези менеджери. Нека да видим каква е структурата на тази индустрия. Нека да видим какво е географското разпределение на тези менеджери. И накрая, кои са основните инструменти, които използват менеджерите. Структурите е, са базирани от най-простичката към най-сложната. Благодаря ви. Благодаря, професор Харингън. Да, е, много нови прозрения във връзка с вашите проучвания. Е, това е обобщението, което мога да направя. Сега давам думата на Даниел Хал. Е, да, ще продължа е, мислите на е, е, преждеговорившата. Трябва все пак в началото да уточня, че аз съм юрист, работил съм като адвокат, но от 10 на години вече не практикувам, тъй като работя в крайна сметка за така, капиталовите компании, за възстановяване на активи и в крайна сметка е, имам е, доста контакти, допир с е, всички от тези, които разполагат с сериозен капитал и се опитват по някакъв начин да намерят легален начин, за да го вложат рентабилно. Трябва да уточня, че е, една голяма част от моята работа е свързана и с е, определена поверителна е, информация, така че съм подписала множество декларации и едва ли ще мога да ви съобща абсолютно всичко. Но ще се опитам да навляза в проблематиката. По-голямата част от моята кариера е посветена именно на всички тези е, е, способи за възстановяване на активи е, и не разбирам до голяма степен поведението на някои от данъчните юрисдикции, които се опитват под прикритието на конфиденциалността да затварят очи пред множество случаи, които са на границата на закона. Е, същевременно знаем колко чувствителна е обществеността към тези е, проблеми. Е, офшорните компании формално а, е, отговарят на законовите изисквания. И повечето журналисти, които пишат а, е, за панамските досиета, също подчертават това, че всъщност а, е, много трудно се откриват незаконните а, или противозаконните елементи. Когато говорим за а, държавни органи, за правителства, за а, фирми, а, ние А, е, си даваме сметка, че е, има е, акумулиране на огромни средства в економиката и в неекономическите сектори и очевидно стимула да ги вложиш така, че да не трябва да плащаш огромни средства, плащайки данъци за държавата е голям. Знаем случая с Google има множество а, юристи, много счетоводители, които се занимават именно с това. А, те консултират а, големите фирми, а, за да им помогнат да избегнат а, плащането на данъци. А, и а, не винаги тези пари е, са свързани с е, престъпления, не винаги става дума за изпиране на пари, макар че в много от случаите подозираме, че става дума именно за това. Но при всички положения имаме винаги е, една сложна плетеница от подкупи и корупция. Проблемът е, е световен, той излиза от рамките на Европа и а, а, много от а, замесените в панамските досиета в крайна сметка не са непременно много-много заможни а, хора, нито а, много богати компании. Понякога става дума и за а, обикновени дънакоплаци, и за а, малки и дребни а, предприятия, а, които са решили, че могат да се плъзнат така по ръба на закона. През 2016 година е, така, разходите, свързани с е, и щетите, свързани с е, подкуп и корупция, се изчисляват на 1,5 до 2 трилиона долара годишно. И за 15 години всъщност само 2 милиарда от заграбените е, по този начин и, и е, отклонени активи са били е, възстановени. Трябва да знаете, че става дума за много сложен проблем и вие си имате работа и с зле действащи институции в това отношение, които години наред затварят очи пред наличието на данъчните убежища. И така, какво точно се е случило, за да се стигне до панамските е, досиета, отговорът не е никак лесен. Никоя фирма не плаща с удоволствие данъци и така, това нежелание се засилва от факта, че почти никой не е осъден за избягване на данъци трябва да си дадем сметка, че и потокът на незаконни средства е голям. Също време той се подпомага от добре обучени, квалифицирани юристи, които биха желали, може би, първоначално да спрат този незаконен поток, но а, изкушението е огромно. Една а, от нещата, които ви се случват, когато влизате в е, САЩ, е, е така, декларацията, която трябва да попълните, че не сте терорист, че не сте свързан с режими, е, практикуващи геноцид и така нататък. Е, не съм сигурен, че е, е, при тези декларации на потенциалните иммигранти е, е действително се правят сериозни признания за всичко това, е, което се съдържа в. Е, въпросите. Но при всички положения трябва да знаете, че е, до сега системата се гради всъщност на, е, от една страна на е, самопризнанията, на информацията, която самите засегнати индивиди е, биха могли да дадат и от друга страна е, на контрола от е, е, или по-скоро на липсата от контрол, е, на липсата на контрол от професионални консултанти. И е, по тази причина именно практиката е толкова широко разпространена. Да очаквате от е, е, извършители на престъпления, че сами ще дадат показания е, и е, така ще насочат вниманието ви към е, избягването на е, законови задължения е действително наивност това е просто липса на здрав разум, ако някой вярва, че тази техника ще доведе до успеха. Въпросът е обаче какво може да се направи? Защо до този момент проучванията и разследванията не са довели до успех? Повечето посредници не са а, непременно а, престъпници, като Джефри, а, известния случай. А, в а, повечето случаи те а, а, са а, законно работещи. А, такъв е случая с а, а, доклада, който бе представен през януари 2016 година, доклад на който най-общо можем да наречем опит да се смъкне летвата защото става дума за видео, които са направени под видеофилми, направени под прикритие и които общо траят около 60 минути. Това са видеоматериали, които показват резултатите от разследвания в тази област и всъщност повечето от е, е, заснетите материали показват само, че нещата много трудно могат да се разкрият и че е, е, въпросът опира най-вече и до посредниците, и до всички от тези, които подпомагат сделки свързани с панамските досиета, тъй като всички са по един или друг начин свързани с а, тази а, прикрита незаконна дейност. Всъщност, това, което трябва да се промени е естествено отношението и на държавните органи и събуждането на повече чувствителност да, благодаря е, на господин Хол. Е, при всички положения е, ние ще продължим да обсъждаме въпросите. Ще преминем и към следващите професионални групи, които са поканени като оратори и експерти. Но сега ще дадем думата на колегите. Господин, първо са докладчиците господин Кофорт и след това господин Ячек. Пет минути а, общо въпрос и отговор. И затова много ви моля да прецизирате добре въпросите. Благодаря, господин председател. Аз имам въпрос към всеки един от вас. Най-напред към господин Ронан Панан. Бихте ли могъл да ни кажете малко повече за а, това ново споразумение, за което вие говорихте? Как Европейския съюз в своята политика може да направи така, че новото споразумение да проработи. Казахте, че това е един от основните проблеми. Към господин Херингтън бих искал да чуя малко повече за вашия опит по време на проучването. Панамските досиета са само върха на айсберга. Може ли да споделите с нас някои други а, ваши преживявания? А, вие сте правили проучване навсякъде по света. Тук не трябва да се ограничаваме само до панамските досиета, защото проблемът е много по-широко обхватен. И към последният ни гост. Някои от нас казват, че посредниците, които се занимават с този тип дейност, все пак трябва по един или друг начин да рискуват лиценза, който са получили. Смятате ли, че ако се въведе подобна санкция, ще имаме добър резултат? Ако се вземе разрешителното за работа на тези хора, смятате ли, че ще ограничим тяхната дейност? Благодаря ви. Благодаря ви. Въпросът наистина не беше лесен, казва господин Палан. Многократно съм се срещал с представители на индустрията и като че ли е, живеем в някакви паралелни е, вселени. Някои от нас говорят за укриване на данъци, за избягване на плащането им в много голям мащаб. А след това идват представителите на индустрията и започват да казват, че светът е прекомерно регулиран и че нещата все пак вървят добре. И това са две паралелни вселени. Резултатът от това е, че не се гледа добре на регулаторното финансовата рамка. Това ново споразумение, за което аз говорех и за което призовах, е в името на индустрията. Понякога казвам на хората от индустрията, хайде да направим съвместни комисии. А, нека да не говорим само лошо за офшорните компании – има различни техники, които бихме могли да приемем, но нека всички заедно да седнем на една маса в рамките на съвместна комисия и внимателно да помислим какво може да остане и какво можем да премахнем. Нека да поговорим. И за такова споразумение говоря. Не ние да налагаме правила върху вас, които вие няма да спазвате. Нека да обсъдим нещата заедно. Но първо вие трябва да признаете, че има проблем. Ако сте готови да приемете и да признаете, че има проблем, тогава ние от наша страна ще направим така, че регулаторната рамка да бъде по-рационализирана. Не мисля, че до сега е правено подобно нещо. Никога не сме имали такива отношения. Благодаря, професор Харингтън. Благодаря ви. В отговор на а, вашия въпрос и на това, което съм видяла по време на проучването си, бих искал да ви помоля отново да заредите презентацията ми на екрана, след което ще отговоря. Даниел Хол. Благодаря ви. Моят въпрос беше лесен. А именно, смятам ли, че ако се въведе отнемане на разрешителното за работа на посредниците, това ще помогне? Да, определено. Както Брук каза, те а, технически изпълняват закона, но а, не спазват духа му. Затова е а, важно, ако някой печели 10 000 долара, или 100 хиляди долара. Просто трябва да докажем на тези хора, че не си заслужава да рискуват разрешителното си за работа за тези суми. Нека да накараме посредниците да не желаят повече да вършат тази работа. Може да се направи известна аналогия с а, едни погрешни практики с тютюна в САЩ и с контрабандата. Големи компании, които бяха подведени под отговорност за корупция, рискуват да трябва да заплатят големи суми, което означава, че си заслужава да има такива санкции. Професор Харингтън, както каза Даниел Хол, да, много посредници вече няма да приемат американски клиенти. Това се дължи на факта, че тези клиенти са много рискови, високо рискови, което показва, че в това отношение мярката дава резултат. На следващия ви въпрос. вие казахте, че, че моето проучване обхваща почти целия свят. Това е защото този свят, който беше обект на проучването, светлината на панамските досиета, е един вид екосистема, като водната. Всяка една част от този свят си има сфера на действие. Всяка една от юрисдикциите, които а, посетих, дали е Сингапур или някой остров, а, са всъщност юрисдикции, които не предлагат едни и същи услуги. Те не си крадат взаимно клиентите те се специализират в определена сфера. Нали знаете, има а, риби, има и акули. И а, тези юрисдикции изключват а, споразумения, които са им взаимоизгодни. Може би ще пропуснем цялата картинка, ако прекалено много се вторачваме в а, изолираните случаи, панамските досиета. Например, ако заличим а, а, менеджерите в Панама, това не означава, че тази практика ще спре. Както вече казах, това е една екосистема и тя си има своята структура и я виждате тук. На тази диаграма виждаме като една средновековна крепост, която си има а, своите а, защитни стени. Има кула, има съкровищница. И всяка една от тези части ще подлежи на различна юрисдикция. юрисдикция. Затова е редно да видите цялата картинка, в нейната цялост. Да, ние не се съсредоточаваме единствено върху Панама, макар че тя е образец за е една система, която действа в условията на данъчно убежище. Естествено, нещата ще се разрастват, това ни е ясно. Съдокладчикът Питър Ячек. Благодаря. Имам въпрос към професор Херингтън. Когато говорим за посредниците, как работят банките и адвокатите с клиентите? Имате ли някакво становище за това, по какъв начин тези адвокати и банки възнамеряват да постъпят, за да бъдат крачка напред от регулаторите? На следващо място, вие казахте, че самодокладването не означава, че ще имаме добър резултат. Питам се, препоръчвате ли някаква конкретна мярка, която би могла да ни помогне без това да не се отрази непропорционално на гражданските свободи. Заповядайте, имате думата за отговор. Благодаря на, за въпросите. Ще отговоря първо на втория. А, как точно ще се промени системата? Маржа за печалба не е толкова висок. хората желаят услуга 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Посредниците имат различни задачи, като например да намерят бижуто, което собственикът е изпуснал в някой престижен ресторант. Това са изключително отговорни хора – така че наистина маржа за печалба не е много голям. И за това менеджерите вече не искат да приемат клиенти, които са с американски паспорт, защото работата им се затрудни от влизането в сила на фатка. наистина, ако приемете такъв клиент, това означава, че си играете с огъня на следващия ви въпрос. Как биха реагирали банкерите и счетоводителите? Както каза и Даниел, този, който желая да използва услуги на офшорни компании, няма да влезе в Google и да потърси там информацията. Тези хора се нуждаят от надежден съветник. Това може да е адвокат, например, и той трябва да ви гарантира голяма поверителност. Ако отидете при адвокат, той обикновенно ви препраща към, извинявам се за думата, тази подземна, тъмна мрежа. Е, наистина тук не говорим за нелегална дейност, е, тези хора извършват легална дейност, но те е, не са широко известни. Може би желаете да е, допълните нещо, господин Хал. Благодаря ви за въпроса. Наистина въпрос за самодокладването се базира на а, обикновения разум. А, какви подобрения може да а, внесете? Виждал съм банки и фирми да действат по различен начин. карат някой да изготви външен доклад, което означава, че те се опитват вече да предприемат някакви стъпки. Но трябва да се наблюдават финансовите институции, да се използват частни разследващи агенции. Тези компании разполагат с някакви доклади, в които просто трябва да се отметне някаква котийка. Обикновено този доклад просто стои в нечия чекмедже. Това, което може да направите е да се върнете малко назад в миналото и да се получите от това, което се е случило. Като законодатели, вие трябва да гарантирате, че законите отговарят на а, нуждите. Защото това, което се случва в момента, не е нарушение на закона. Вижте какви са примерите в миналото. Дали сета, например, може да допринесе за подобряването на законодателството в това отношение. Господин Палан, ако не възразявате, ще отговоря на въпроса за адвокатите. Забравихте счетоводителите. Аз винаги питам студентите си е, какво е Голдман Сакс. Голдман Сакс се състои от 3600 е, фирми, като много от тях са извън Америка. Сега разбирам, че 3600 компании всъщност не са толкова много. Това, което ние наричаме Goldman, всъщност включва различни 25 000 различни организации. Ще попитате защо. Затова си има много причини. Много от тези фирми са свързани с арбитража, с финансовия арбитраж кой а, е създал подобна сложна структура от 3000, 4000, 5000 компании. Това са счетоводителите. Някой много добре познава логиката на увеличаването на тези компании. А, създават се едни а, регистри, в които се вижда компания номер едно ще обслужва тази цел, например. След което или клиента, или счетоводителя приканват юриста да провери, че всичко е чисто. Ако на хартия всичко е чисто, т.е. знае се тази фирма какво прави, всичко е наред. Но счетоводителите играят много важна роля. Ще трябва да чуем и тях, нали? В рамките на следващия панел. Те играят изключително важна роля благодаря ви. Малко е, надвишихме времето, предвидено за е, двамата съдокладчици, А сега давам думата на колегите от политическите групи, господин Нидермайер, НП. Благодаря, е, благодаря много за е, участието на нашите експерти в това много важно изслушване по панамските досиета. Е, тук в Европейския съюз има доста скептични гласове по отношение на някои инициативи на ОИСР, най-вече във връзка с притежателите на банкови сметки и проверките по тях. Доколкото разбирам, вие не споделяте нашия скептицизъм. И а, тази тъмни части в мрежата все пак би трябвало да са свързани с определени структури, най-вече по отношение на собствеността, която очевидно е, е свързана с определени предимства. Смятате ли, че е, бихме могли да имаме доверие на част от юрисдикциите извън, е, е, така да се каже, Европейския съюз? И освен това, Даниел Хол говори за някои от юрисдикциите, които използват, е, така да се каже, определени инструменти. Е, какви са вашите наблюдения в резултат на проучванията, които сте провеждали? ОИСР е, е, е действително голяма економическа е, е, организация. Люксембург, е, е, Обединеното кралство, Ирландия. Е, са в центъра на вниманието на, а, и събитията там. И ОИСР би трябвало да разработи определени препоръки и правила а, за целия свят. Аз мятам, че трябва да сме малко по-търпеливи след а, е, определен брой години ОИСР най-вероятно ще бъде много а, е, успешна организация със своите правила. А, е, има, така да се каже, големи сили, гигантите в света, е, Европейския съюз, САЩ, е, е, Китай. Много трудно е, естествено, да се договарят някакви глобални правила. Необходими са много компромиси. Ако Штатите и Европейския съюз като основни, е, така да се каже, е, економически сили в света, намерят някакъв компромис, това ще бъде една добра база за успех, е, струва ми се. Благодаря. Професор Херек. Да, благодаря. Когато Управителите обсъждат различни мерки, управителите на имущества те е, преди всичко мислят за това как е, така да се каже да е, прикрият а, а, своите сделки. А, може би не непременно поверителност и секретност, но все пак опит да се замъглят действията им. А, и а, когато е, говорим за това е, как точно е, трябва да разглеждаме е, собствениците на въпросните активи, е, не можем да се отделим и от дейността на всички тези консултанти и посредници, които им помагат да прикрият бягството в данъчните обежища. Но всичко това става естествено по пътя на така, всички законови средства, на всички позволени пътища от закона. Създават се съответните правни консултантски служби. Но когато става дума за доверително дружество, това вече е на ръба на закона. Там много от адвокатите и юристите и правните консултанти консултанти предупреждават, че става дума за нещо, което вие наричате тръст, но това не е, така да се каже, истинската легална конструкция, която е, се толерира. Е, господин Хол. А, да, е, не можем да кажем, когато говорим за тези юрисдикции, за които вие намеквате, е, че става дума само за една или две развалени ябълки. Не. Е, за съжаление, проблеми има в много от юрисдикциите. И когато става дума за покриване е, или възстановяване е, на активите за покриване на дълговете, трябва да обхванем много неща, когато е, квалифицираме на определена юрисдикция. Т.е. какво е банковото законодателство, какво е законодателството по отношение на дружественото право, какви са задълженията и за докладване, и за отчитане, и какви са задълженията за проверка на клиентите. Всичко това, естествено, не става по абсолютно прозрачен начин, в това число и в Обединеното кралство, не само в Ирландия и други споменати вече юрисдикции в Европа. Но когато говорим за отвъд океана, там трябва да спомнем естествено Венецуела, Доминиканската република. Не можем дори да се справим с Панама и панамския проблем, да решим проблема в глобално отношение. Сега ще дам думата на колегата Агия от името на социал-демократите. Благодаря, господин председател. Ще отправя един въпрос към Даниел Хол. Господин Агилар говори. Благодаря естествено на всички експерти, които говориха до тук с нас. Запознавайки се с вашата биографична справка, начина по който говорите, начина по който мислите и всичко това, което ни казахте, всъщност не е изненада. И вие подчертахте, че не става дума за изненада, макар че много от нас се оказаха изненадани, да. Но все пак, като че ли тук се очертава един определен модел, по който действат и правни съветници, адвокатски кантори, финансови консултанти и създават определени доверителни е, фондове, за да е, помагат е, на собствениците на активи да избегнат законовите изисквания, да избегнат плащането на данъци. В крайна сметка би трябвало да сме по-експлицитни. Към края на вашето изказване вие казвате единствения начин да е, предотвратим това разрастване е, е, е може би да ограничим този така, бизнес, печеливш, изключително печеливш бизнес. Но това не ни помага много. Така че въпросът ми е колко специфично конкретно става тази подялба на средства сред посредниците, правни консултанти, счетоводители и така нататък. Доколко в плановете за инвестиции в офшорните компании влизат данъчните съображения и освен това каква е връзката между адвокат, правен съветник и клиент? доколко тази връзка е, е, е, е осъдителна не само от морална гледна точка, но и от е, правна гледна точка. Е, и така, давам думата сега на господин Хол. Доста минути вече ви изядоха, така да се каже, с въпроса. Да, има много гледни точки по въпроса, който задавате по отделните случаи, по които съм работил, е, е, установявам, че е, счетоводители, адвокати, съветници от всякакъв вид се опитват просто да избегнат, така да се каже, истинските си задължения според закона вие би трябвало да се концентрирате най-вече върху тези е, е, професионалисти в кавички, които всъщност се опитват да избегнат своите е, законови задължения и да ги заобиколят. А, след като веднъж вече сте идентифицирали е, всички от тези, които се опитват е, да е, намерят вратичките в закона и ги използват успешно, е важно, естествено, да а, диференцирате, защото не всичко е непременно осъдително, не всичко може да се санкционира в правния смисъл на думата. Има редица правни задължения, а, които са стриктно записани в закона, но една голяма част от така наречените менеджери всъщност а, намират начин да облекат нещата в приемливо по отношение на закона форма и също времено да заобиколят закона. Трябва да сме наясно преди всичко за това как точно се развиват нещата, какви са практиките, които се използват и техниките. И както казах, не, не е достатъчно просто да посочим с пръст основните виновници. Трябва да обхванем абсолютно всички, които са е, ангажирани в цялата тази е, мрежа, която подпомага е, избягването на данъци и прикриването и на престъпления и прането на пари, ако щете, и корупцията. Трябва да обхванем и банкери, и финансови консултанти. Защото собствениците на средствата са само една малка брънка, а цялото общество е губещо. Бернт Луке от ЕКАРЕ. Да, благодаря, господин председател. Ще говоря на немски. Първият ми въпрос е, е към господин Паун. Вие говорихте за три категории от техники. От една страна е, е, секретност, е, инженеринг или арбитраж и дериватите. не разбрах точно третата техника. Защо според вас е, дериватите като финансов инструмент, който може да бъде и напълно законен и легален, е, в крайна сметка е, подпомага тези незаконни сделки от типа на панамските досиета? И освен това, посредниците, управителите на активите, очевидно имат е, много стимули. Е, е, вие говорихте за това, че съществуват проблеми и също времено има дерегулация. Какви са в крайна сметка стимулите, които биха могли да компенсират, така да се каже, постъпленията на тези менеджери? Те очевидно имат, извличат голяма полза. Как Какви би трябвало да бъдат тези стимули, които в крайна сметка ще ги насърчат, независимо от това, че цялата тази конструкция, която те създават и поддържат, ще се срини и съответно и тяхната печалба. И освен това, вие не говорите за репатриация. Американците е, е, имат една е, вече подобна конструкция в законодателството си, за това, че в момента, в който могат да се открият съответните активи от данъчните обежища, те ще бъдат репатриирани. Може би ние изоставаме в нашата данъчна политика. Репат арбитрирането може ли да бъде подходящ инструмент за Европейския съюз, след като, да кажем, са установени тези активи, които са изнесени с цел укриване на данъци или по други причини? Господин Паун, да, първият въпрос. Може би Брук така създаде известни притеснения. Ще кажа, че в Америка 2012 година укриването на данъци се оценява на около 100 милиарда долара годишно. Но това е приблизителна оценка. Става дума за така, загуби, за хазната и също времено за действия, в които се участват множество американски компании преди да се сключи сделката, вие не можете да бъдете обложен с данък. Е, и естествено, когато става дума за слапа, вие можете да промените и датата, и е, условията е, за реализация на сделката можете и по същество да е, промените нещата, да кажем, е, да смените и финансови инструмент. Е, дали ще бъдат облигации, дали ще бъдат дялови книжа и така нататък. Всичко това, естествено, е свързано и с работата на банките и на финансовите администрации. Но когато а, при а, соповите договорености вие променяте, да кажем, времето, вие а, можете да изтеглите назад или напред а, момента, а, който, в който вече говорим за а, образувано данъчно задължение. Може би е много сложно а, и затова и трудно а, се подава на обяснение. А, професор Люк, а, толкова бърз бе превода на английска кабина, че аз не можах да разбера всичко, което вие попитахте, професор Люкер. Говорим за подхода, който би трябвало да предприемем по отношение на менеджерите на активи от една страна ние ги критикуваме, от друга страна казваме, добре, е, а, трябва да спечелим тези хора на наша страна, трябва да е, ги накараме да ни съдействат. Въпросът е с, по какъв начин можем да компенсираме загуба на, на печалби при тях. Да, да е, благодаря ви. Както е, споменах, е, маржа на печалбата е, не е чак толкова голям. Но нещата могат да се свържат най-вече с определено гражданство, с притежанието на определен паспорт, американски. и вие знаете, има от Източна Азия, от Русия, от Северна Африка и други части на света хора, които биха предложили определени услуги и определено съдействие, ако вие можете да им предложите, да кажем, паспорт това, което прави САЩ. Но някои от тях, да кажем, работят на комисионна, определен процент, други работят с фиксирана такса и междувременно вече с мултимилионери. Да кажем, е, е, става дума е, само за едномесечен труд, например, но също време те печелят около 80 хиляди за сключването на една определена сделка, по която са предложили консултантски услуги и нещата се натрупват, естествено, с времето. Uh, and... Остават ни 6 минути и 30 секунди. Майкъл Luis, Ot Aude. Muchísimas gracias, presidente. Bueno, quiero agradecer a todos los, los ponentes las intervenciones. Благодаря. Благодаря на нашите гости. Всичко това беше изключително интересно. Трябва да се съоръжим с нашата европейска фатка и да успеем да повлияем на развитието на цените на последиците. Трябва да действаме. Ние сме големи участници в световната економика. И бих искал да задам следния въпрос. Смятате ли, че ще бъде полезно да накажем някои дейности, които са свързани с изпирането на пари, които се упражняват от адвокатски кантори или от счетоводители. Да има, например, наказания от санкции, като, например, лишаване от правно упражняване на професията, дори и затвор. Дали смятате, че това ще може да доведе до някакви резултати? Кой ще отговори от тази страна, може би? I think that's, um, it's a fascinating idea and frankly... Да, това е чудесна идея, която според мен ще даде а, добър резултат. Идеята за фатка в Европа е добра, но леко ще се отклоня от становището на колегата, а, участник в панела, защото смятам, че ще се увеличи цена, ако увеличим цената на услугата на посредника, това само ще го накара да увеличи и печалбата си. Трябва да окажем натиск върху посредниците. Би било добре да изготвите някакъв такъв, такъв закон, който да създаде такъв състав на престъпление, който да бъде санкциониран по примера на законодателния акт за корупцията в САЩ е добре да има наказателни санкции за е, участниците в управителните съвети на компании, например, но съвсем няма да е лесна работата. А е ли някой да допълни този отговор? I'm not sure putting... Не съм сигурна, че бих заплашила или бих хвърлила действително в затвора а, посредниците. Това ще ги накара да променят поведението си. Да, може би тези, които са базирани в Европа, а, може да решат да се изнесат от Европа, но много от тях така или иначе вече действат извън юрисдикцията на Европейския съюз. Те са базирани на а, различни острови, например, и ще има масово изнасяне а, на изток защото, както знаете, Швейцария, Люксембург, Обединеното кралство, а, постепен... А, и Сингапур, да, забравих Сингапур предвижване на изток. Така че налагане на наказание, лишаване от свобода само ще увеличи тази тенденция, която така или иначе вече започна. Господин Мигуел Виегас от е, Обединената левица. Къде е? Не го виждам. Ето, имате думата. Eu tenho duas perguntas uh, sucintas. Uma primeira е, dirigida ao Sr. Два е, кратки въпроси, ако ми разрешите. Първият касае необходимостта да се засили организацията в различни страни от фискална гледна точка, но също така и от наказателна гледна точка. Тоест да се засили борбата срещу изпирането на пари и срещу данъчните измами. Считате ли, че нашите администрации са достатъчно добре съоръжение с финансови и човешки ресурси или пък ще трябва да изпреварят нещата, не да следват събитията. А освен това и още един въпрос, който беше поставен тук, това е конфликта на интереси. Цялото наше законодателство се основава на това задължение за спазване на законите и внимание, наблюдаване на тези, които може да нарушат да, принципа на конфликта на интереси. Може да ни кажете малко повече за това как натрупания опит вече може да ни помогне да се борим срещу това явление и да направим така, че тези лица, които са в а, рамките на такива конфликти на интереси могат да... Въпросът за капацитета е изключително важен, според мен, но не разполагаме с конкретни цифри. Това, което установяваме е, че капацитета определено намаля, защото правителствата се опитват да намерят начин да намалят разходите, като правят подобни съкръщения. Ако погледнете структурата, която а, ви показа колежката преди малко, трябва да се запитате а, защо ще ви струва изключително много да направите подобно проучване. Просто трябва да вземете стратегическо решение за това къде точно хората възмеряват да похарчат средствата си. Чух някой, който е помогнал на САЩ да се справи с Ексон. Ексон е компания, но всъщност има 60 е, различни регистъра. Наистина трябва да имате много умения. Може би някой от е, вашия капацитет, например, ще ви трябва много умения и много време, за да проучите внимателно фирма като Exxon. Може би европейските държави не трябва да отделят толкова внимание на Тръмп, а по-скоро на отбраната, като се защитават, като запазят приходите си. Ja, vielen Dank. Wer möchte ergänzen? Kurz? Okay. Gut, dann kommen wir Щях да попитам, искате ли да допълните, но разбирам, че няма. Добре, тогава зелените сега имат възможност. Благодаря, господин председател. Кратък въпрос. Първо към господин Хал. Говорим за стимули цяла сутрин. Да, а, наистина дискусията е важна и Европейската комисия вече предприе действия в това отношение. Но като говорим за стимули, трябва да разберем добре как работят точно печалбите. Каква печалба имат посредниците? Тя от какво се определя? От начина по който те управляват средствата или от а, а, риска? Това е първият ми въпрос. А вторият ми въпрос е към госпожа Харингтън. Току-що публикувахме доклад от Зелените, в който се казва, че от 20-те най-големи посредника има банки, кои, които са консултанти за някои фирми. Има и много адвокатски кантори. 40% от посредниците са банкови институции. Това съвпада ли с цифрите, е, до които вие сте стигнали. На следващо място надзора. Казахте нещо от рода на че посредниците прилагат буквата на закона, но не и неговия дух. Но когато говорим за изпълнението на мерките за пране на пари, не трябва да забравяме, че там не е ясно кой извършва надзора. Мислите ли, че посредниците могат да играят подобна роля? Um, Зададохте въпрос за обещетението, за компенсацията, която позволяват получават, извинете, посредниците. Разбира се, всичко зависи от финансовите средства, които управлява менеджера, както и от риска. А, може да бъде 1% комисионната му. В рамките на дадена група има сегментация. Хора, които имат между милион и 5 милиона в инвестиционни активи, тези активи могат да се обърнат към посредник тези хора не са достатъчно богати, според посредниците. HSBC е един много добър клиент. Банковите институции са добри клиенти. Така че много често тези хора работят на процент. Комисионната им е процент от финансовите средства, които управляват. Когато а, се замислим, че има а, много хора по света, които разполагат с а, над 30 милиона за инвестиции, а, това са хора, с които може да се преговаря. По-голямата част от организациите и представителите, с които се срещнах, бяха правни кантори, счетоводители – да, доста правни кантори имаше и доста счетоводители. Това наистина са фирми, които изглеждат добре и много трудно могат да бъдат проследени. Да, точно това казах, че се в своето изказване. Посредниците нарушават духа на закона, но го изпълняват. По-скоро това казах. Затова казах и, че не трябва да си губим времето, като следим всеки един, който нарушава духа на закон. Нека да стане по-привлекателно за посредниците да изпълняват закона. Няма допълнение? Да, добре да добавя нещо. Доколкото знам, по-големите банкови институции имат вътрешен отдел, който носи различно име, който се занимава с данъчно планиране. В този отдел има високо квалифицирани юристи и работата на тези юристи е да откриват тези нови вратички в закона. Този отдел е отдела, който трябва да осигури печалба. Така си изкарват прехраната. Но този отдел е част от един много по-голям бизнес. Бизнеса на задържане на клиентите. Така че не смятам, че тук говорим само за менеджерите. Всяка една банкова институция си има такъв отдел и този отдел а, носи различно име във всяка банкова институция. Дори сега го промениха с а, нещо много по-неутрално. Благодаря сега да чуем представителя на EFDD. Hello? Yeah. Uh, no one, ladies and gentlemen, I think wants to aid corruption or... Дами и господа, не мисля, че който идея толерира престъпленията и корупцията, но никой не може да толерира корупцион, корумпирани правителства тук в Европа, които а, днес или утре ще а, крадат средствата на хората. Не всеки е, е корумпиран. Някои хора работят много усилено, за да си изкарат прехраната и да оставят нещичко за децата си. В Гърция имаше огромни ограничения върху банковите сметки наскоро, като целта а, е, беше да се закрепи а, е, западащото евро. От 20 години не се водят добре сметките на Европейския съюз. Въпросът ви, моля, казва председателят. И ще дойде и той, господин председател. Не всички имат доверие в Европейския съюз, не всички имат доверие в правителствата и това се базира на опита. Въпрос. Как ще постигнем баланс между корупцията и укриването на данъци? Как ще позволим от друга страна на хората да запазят активите си от корумпираните правителства? Когато бе избран президента Тръмп, това беше само по себе си революция, защото никой не вярваше в правителството. Има много безпокойства в Европа. Хората желаят да са сигурни, че ще запазят средствата си. Също време трябва да сложи край на корупцията и на измамите. Няма да говорим днес за Брексит и за президента Тръмп, е, така че е, много ви моля да се ограничим е, върху темата на изслушването. С удоволствие ще отговоря. Мисля, че има основателни критики към много правителства, дори и в Европейския съюз и в други държави. Но въпросът е там, че според мен важно е да разберем защо някои хора, само защото са богати, могат да си позволят да обегнат от вниманието на тези правителства. Проблемът с офшорните компании не е свързан с правителствата. Този начин този проблем трябва да се уреди по демократичен начин. Друг е въпросът. Вие твърдите, че тези, които са заможни, могат да се позволят да избегнат проблемите, докато останалите не могат. Това ли твърдите? Защото ако не твърдите това, въпросът ви не е релевантен. Господин Кобърн, говоря за промяна на законодателството, казва господин Кобърн. Short edition. Uh... The, uh, the comments you made actually are very reminiscent. Това, което казахте, отразява и мнението на посредниците за тяхната работа. В презентацията си ви представих мнението на а, тези менеджери за работата им. Много от тези менеджери смятат, че те защитават богатството на тези хора от корумпирани правителства. Упоменала съм това и в книгата си. Ако вие като законодатели желаете да работите с тези посредници, трябва да разберете как мислят те, клиентите не се безпокоят само от облагането с данъци на техните средства. Те се страхуват и от инфлацията. Е, когато се срещнах с хора от е, Аржентина, те ми казаха, трябва да защитя средствата на клиентите си от е, покачващата си инфлация. Ако клиентите ми могат да платят данъците си и в последствие да а, получат компенсация за това, всъщност в моята държава никой не може да знае а, с колко средства разполагам, защото това би означавало а, да поставя в опасност семейството си, тъй като някой близък може да бъде отвлечен. Та тук става въпрос и за сигурност. Това са хора, които дават своя принос за обществото и в същото време се чувстват застрашени. Как ще говорите с подобни а, хора. А, как ще стигнете до тях? За това помислете. Рио Благодаря, господин председател. Ние въведохме на нашата тематика нов елемент, който е много важен. Това е сигурно тайно, тайната. Мога да кажа нещо повече на високо равнище, тези, този скандал ни накара да разберем, че просто сме видяли съвсем много малко от всичко, което става. Мога да кажа и нещо по отношение на тайната, на поверителността, на тези, които решават, като говорим и за явлението за дериватите, Що се отнася обаче до е, другите колеги, професорката и адвоката, по време на техния опит и контактите в сърцето на структурите, публични и частни, които работят с капиталите, са разбрали някои други елементи, това е как се преработват, рециклират огромните капитали от трафика с наркотици и всички другите, всичките други печалби от голямата престъпност. Доста въпроси бяха зададени. Ще отговоря само на някои от тях. Може би колежката да ще допълни. Поверителността, липсата на прозрачност са едно, дериватите е друго. Поверителността се осигурява от определени юрисдикции. Това означава, че на практика не може да се открие истинския собственик на дадена структура. Създава се структура, която ушким се управлява от директори на място, но няма истинска връзка с действителните собственици. Така че поверителността е едната форма. Другата форма е липсата на прозрачност. Ако погледнете структурата, която Брук ви представи, ще видите, че че не е ясно какво се случва. Трудно се разбира тази структура. Не може, гледайки човек, да разбере кой какво притежава. Има много международни правила и стандарти, които до известна степен нарушиха тази поверителност. Нещата се промениха в сравнение с а, предишните 15-20 години. Ако не може да има пълна поверителност в рамките на определени юрисдикции, започва такава да има в други което означава, че разследването трябва да премине през много държави и така постепенно връзката се губи. Така че поверителността води до липсата на прозрачност, до осложняване на структурата. Защото се опитахме да се справим с поверителността и това доведе до осложняване на структурата. А дериватите това е друг въпрос. Тук вече нищо не е поверително. Използват се а, високо разработени технологии, за да се промени структурата. По-голямата част от дериватите и слоповете – според мен, се управляват не от банкови институции, а от не банкови такива. Това е моето мнение. Имате една минута, господин Хол. На последния въпрос, който зададохте, за начина по който можем да проследим прането на пари. Американското правителство се зае с проблема по интересен начин. Ако сте а, базиран в Брюксел и имате средства в Сингапур или другаде, а, това а, може да бъде проследено. Американското правителство използва информацията за тези големи сделки за целите на борба с тероризма и борбата с прането на пари мисля, че Европа би могла да направи нещо подобно с еврото. Тогава компетентните органи ще могат да проследят транзакции в евро от една държава в друга. Това е силен инструмент, с който бихме могли да разполагаме. Благодаря ви, Маркос Фербер е последният ни оратор в рамките на първия панел. След това ще имаме възможности за спонтанни изказвания, но след това започваме с втория панел. Маркус Фербер. Да, благодаря. Благодаря за много интересната информация, господин Пан. Вие е, включихте Европа в гигантите, в великаните. Е, но когато погледнем ситуацията в Европа, ще видим, че и тук има данъчни обежища. Е, да, дали Хонг-Конг или Швейцария, посредниците действат, така че Европа не е назад, така да се каже. И ще можем, може би, и след това да продължим разговорите. И въпросът ми опира сега до инструментариума, с който разполага Европа. Дали директивата срещу прането на пари е достатъчна, за да проследим паричните потаци. Освен това, всичко това, което свързано с БЕПС ОИСР, е достатъчно за разработването на една истинска финансова стратегия в това отношение. Добре, вие казахте, господин Хол, когато съм беден човек е, и изведнъж забогатея, ще искам да не плащам данъци, за да ми остане нещо. Е, добре, тогава, така да се каже, възвръщаемостта трябва да се организира същото се отнася и до въпроси, свързани с унаследяването. Много от наследниците също не желаят да плащат данък наследство. Как, как в крайна сметка ще организираме цялата тази дейност, за да не лишаваме хазната от е, приходите, които са предвидени по закона? Господин Палан, да, нека да погледнем а, как стоят нещата. Естествено, че има основания за критика. Имаме и инструменти, имаме правила, но а, когато говорим за а, данъчни обежища, а, не винаги става дума за така а, експлицитна а, незаконна дейност а, в а, примерите, които вие дадохте. А, до година ще има вече в действие, така да се каже, автомати... автоматичен обмен на данните. Това ще бъде нещо великолепно. И по този начин ще разполагаме е, с, с инструмент, е, който не може да се сравни с нищо, което в момента е, действа в Европа. Естествено, става дума за определени е, схеми, е, в които казваме, да, добре, успели сме, е, постигнахме голям резултат и преминаваме към следващата схема. Е, след това, е, независимо от успеха, който отчитаме. Защо сменяме непрекъснато нещата? Явно нещата не са чак толкова успешни. БЕПС е друга история. Е, в крайна сметка БЕПС е, до този момент не постига е, целите, които си е поставила. Но аз много се надявам, че след така определен брой години БЕПС действително ще постигне целта. Професор Харингтън, аз съм съгласна, че в Европа трябва да се постигне политически консенсус. Това е амбиция, която си заслужава усилията от една страна вие знаете, че именно по отношение на данъчната политика и наместа в системите на другите държави е нещо много сложно. Три са начините, по които може да се действа. От една страна така, изпирате пари в офшорна компания, но също времено не плащате данъци, времено няма нужда да, така да се каже, да давате сметка и да представите някакви документи на когато и да било. Не така, както когато плащате таксата в училище за детето или в детската градина. Вие в този случай, е, то е ясно, не сте, така да се каже, е, данъчно задължена компания. Е, и как ще се възстановят активите? Можете да го направите, като въведете някакви определени правила за възстановяване на совите, като въведете някакви карти от типа на банковите карти. Да, господин Хол, трябва да мислите така, че да си представите нещата от гледна точка на банкерите, от гледна точка на счетоводителите и така нататък. Когато банката действа, тя просто знае, че трябва да направи трансфер от точка А към точка Б съществуват определени правила, естествено, но съществуват и много начини да не се спазят абсолютно коректно всички правила. Председателя не говори в микрофона. И така, благодаря много на нашите трима оратора. 11 е, колеги поставиха е, въпроси. Е, нашите трима оратори е, дадоха 10 до 12 отговора. Много плодотворна дискусия. Също време разполагаме в писмена форма и с отговорите на нашите писменно зададени въпроси. И така, е, за съжаление, много се забавихме и няма да има кетчтиай, е, спонтанни изказвания. Преминаваме направо към втория панел. Много сърдечно благодаря за а, участието на нашите трима панелисти и а, за 2-3 минути само ще прекъснем, за да могат а, техните места да се вземат от участниците в следващия панел. Благодаря още веднъж. Please, we will start the second panel. Започваме втория панел. panel will now start. Experience from an... Вторият панел е, е посветен на опита от гледна точка на националните държави. Е, десет минути ще отделим максимално за петимата ни основни оратори. Предлагам е, първите двама да си разделят времето 5 минути. Е, всъщност трима са основните ни оратори, а последния да получи 10 минути. И така. Нека първо да представя нашите е, оратори. Руперт Манхарт, е, председател на Комитета за борба с прането на пари на съвета на адвокатите, правните защитници и неговият колега Ричард е, Фирмстън, е, който е, е специалист по въпросите на данъчната политика, офшорните действия. Доколкото разбрах, Руперт Манхарт ще говори от името и на двамата. Следващият ни оратор е Вим Майс Старши е, служител е, и Роджер Кайзер също е, представлява същата е, организация, именно Европейската банкова федерация. И накрая професор Стефан Фан който е представител на Global Tax Policy Leader и Pricewaterhouse Coopers. Има и, както знаем, Асоциация на счетоводителите, но управителният съвет на тази организация днес провежда своето заседание в Мадрид. Така че следващия път ще имаме представител и на Организацията на счетоводителите. Е, господин е, Манхарт е първият оратор. Добро утро. Аз е, представлявам съвета на адвокатските кантори и юридически дружества на Европа. В нашия консорциум има адвокатски кантори от всички европейски държави членки, също от Норвегия, Исландия, Лихтенштайн, Швейцария и включва над 1 милион европейски адвоката. Бих искал съвсем накратко да ви представя дейността, работата на CCBI e в областта на борбата с прането на пари и ам, ще направя някои коментари във връзка с укриването на данъци. Ние подкрепиме борбата с прането с пари и а, смятаме, че по принцип адвокатите са задължени по смисъла на директивата на Европейския съюз за борбата с прането на пари и международните стандарти да а, спазват всички тези правила. От тях се изисква да въвеждат подобна система адвокатите трябва да прилагат принципа на необходимото старание и са задължени да докладват е, при е, някои дейности, които са свързани с финансови средства. Настоящата директива за прането на пари постановява, че трябва да се проведе процедура за проявеното необходимо старание в определени случаи. Това се прилага дори в случаи, които не са описани в директивата за прането на пари. Юристите действат на принципа опознай клиента си. Клиента не е просто едно анонимно лице, за юриста. Юриста е задължен да установи самоличността на клиента. Това а, се изисква по смисъла на етичния кодекс, който а, бе прият много преди а, закона в това отношение. Юриста много добре трябва да познава клиента си и ако той не може да установи самоличността ми, той трябва да му откаже своите услуги. Националните правителства, както и е, правните общества в държавите членки успешно приведоха в изпълнение директивата и прилагат специфичните мерки в областта на борбата с прането на пари. Правните кантори и юридическите дружества разработиха списък от показатели, в който се определят рисковите ситуации, с които трябва да са наясно юристите. Членовете на правната професия също подлежат на санкции, включително това и на наказателно-правни санкции, както и на дисциплинарни мерки – към тях може да се прилагат а, глоби, но а, юристите могат да загубят и правото си на адвокатска практика. Както във всяка друга професия, така и тук може да има професионалисти, които не си изпълняват задълженията. Както вече казах, юристите участват в схемата за борба прането на пари. Но в някои случаи, въпреки волята на юристите, те биват въвлечени в подобна престъпна дейност. Но тогава те не действат като юристи. Много малко случаи имаме на юристи, които са били въвлечени против волята си в подобни начинения, което показва, че регулаторната рамка работи добре. Важно е също така да се разбере понятието на професионална тайна. Това понятие не се прилага, ако а, юриста се включи в незаконно съобразната дейност на клиента юриста не трябва да улеснява извършването на престъпление. Правната професия е високо регулирана на национално равнище. Да, няма европейски регулатор или европейски надзорен орган, но също както в някои други сектори има национални регулатори. Правната професия се регулира от националното законодателство, като разбира се има и национален регулаторен орган. Този орган дави, дава насоки и контролира изпълнението на задълженията на своите членове. Няма много насоки във връзка с етичния кодекс на национално и европейско равнище. Нещо, което чухме и по време на първия панел днес и което бих искал да повторя, ние осъзнаваме наличието на риск и той попада в приложното поле на националното законодателство, както и в правилата на групата за финансови действия. В рамките на държавите, в които се прилага обичайното право, Австралия, САЩ, Англия, Уелс, доверието играе важна роля във всички сделки. Доверието в обичайното право не е индикация за риска. Ричард Фимстън тази днес би бил на ваше разположение, за да ви е, отговори на евентуалните въпроси за доверието. Нуждам се от пропорционални правила, за да се борим с прането на пари и укриването на данъци. Но правната професия е на лице също така, че правовата държава е в основата на демокрацията и мисля, че всички сме на едно мнение в това отношение. Важно е да се намери правилния баланс между регулаторната рамка и прозрачността от една страна и основните права и свободи от друга. Благодаря ви. Thank you very much. Благодаря е, на Руперт Махарт. Веднага ще дам думата на господин Вим Майс, който е изпълнителният е, директор на е, Европейската банкова федерация ЕБФ. Благодаря, господин председател. Е, много се радвам, че съм поканен от вас. За мен това е чест и че мога да участвам в публичното изслушване, което провеждате. Изключително важни са въпросите, свързани е, с работата на вашата комисия за цялата общественост, за, цялата, е, за всички европейски общества. Е, естествено, борбата срещу е, прането на пари ще бъде и основна задача не само днес и утре, но и в следващите години и десетилетия. Няколко думи за нашата федерация. Тя представлява националните е, банкови администрации е, и е, надзорни органи в държавите членки на Европейския съюз. Създадена е през 1960 година, но ние имаме членове и извън държавите членки на Европейския съюз. Финансовите услуги, дейността свързана с економическия растеж са свързани с нашата дейност. Една голяма част от е, частния сектор е, получава кредити от е, банките и банковия сектор е най-регулирания сектор в нашата економика. Има обяснение за това след кризата 2007-2008-2009 се създаваха много правила, включително и правила за срещу прането на пари и прозрачността в банковите транзакции. Ние е, участваме и активно в е, борбата срещу избягването на данъците. Допринасяме за, е, според силите си за е, укрепване на финансите, защото финансите са в основата на нашия бизнес. Е, ние се нуждаем от стабилна финансова система и борбата срещу прането на пари и всички останали престъпления, свързани с е, финансовата сфера, са част от нашите основни задачи. ЕБФ е, осъжда данъчното избягване, данъчните обежища, е, е, те представляват риск, опасност за върховенството на закона. През последните десетилетия ние подпомагайки борбата срещу прането на пари, всъщност подпомагаме и е, събираемостта на данъците. Е, опитваме се да подпомагаме дейността на е, нашата данъчна администрация. И трябва да кажа, че е, през последните години забелязваме напредък е, в борбата срещу прането на пари, е, което се дължи на а, тясното сътрудничество между банките е, и банковите органи и е, органите за наказателно преследване. Е, необходими са глобални решения защото тези, които желаят да изперат парите, спечелени в резултат на незаконни действия и престъпления, да избягат от данъчните си задължения, те използват вратичките в закона и неуредените, нерегламентираните полета, за да изнесат средствата и печалбите си съществува списък на несъдействащи юрисдикции, които не желаят да сътрудничат в общите действия на европейските държави в борбата срещу прането на пари. Трябва в, по много прозрачен начин да бъдат уредени нещата във връзка с списъка на несъдействащите юрисдикции. Е, данъчната прозрачност, прозрачността на действията срещу прането на пари, естествено е, се води не само на равнище европейски държави. ОИСР е, много давно е започнал тази битка и ние във всичко се опираме на работата на съответните органи и групи в ОИСР, както и на препоръките и стандартите там. И така ние настояваме е, по отношение на правителствата и на институциите да намерят ефективни решения, да обясняват и всичко това на обществеността, е, да е, за да се постигне съответствие с законовите и финансовите изисквания. Е, най-вече върху бедните, върху развиващите се страни е, е, практиките на пране на пари и избягване на данъци е, се отразяват е, пагубно. В този смисъл ние би трябвало да е, приемем съответните мерки за данъчна прозрачност, да създадем много повече възможности за проследяване на онези, които се опитват да избегнат данъчните си задължения и да проследим и финансовите потоци. Новите техники, новите технологии ни дават много повече възможности, отколкото преди цялото развитие в тази сфера ще ни помогне. Естествено, трябва да включим в нашите общи усилия и усилията на битническата организация. Трябва да използваме целият правен инструментариум, който е в ръцете ни, така наречените черни списъци, за които вече стана дума за несъдействащи юрисдикции и същевременно да допълним все още съществуващите празноти в правилата за работа на финансовите институции. Огромен е обемът от данни е, в рамките на панамските досиета. 30 години ще са ви необходими, ако желаете да ги прегледате. Е, това действително ще бъде една огромна, е, много тежка задача за всички работещи в сферата. И така, ако вие имате конкретни въпроси, свързани с работата на институцията, която представлявам и банките, ще бъда доволен да ви отговаря. А сега давам думата на а, господин а, Стефан Ван Вейл, Global Tax Policy Leader, PricewaterhouseCoopers. Благодаря, господин председател и добро утро на всички членове на Комисията по панамските досиета. Както заявих пред комисията Таксе, в която бях гост – така и сега бих искала да посоча, че а, всички тук са представители на професията. Аз съм аутсайдер, за което се извинявам. Смятам обаче, че някои от елементите, които ще очертая, ще въжат и за останалите четири големи организации. Аз погледнах мандата на вашата комисия и виждам, че той е много широко обхватен. Вие законодателствате в областта на укриването на данъци и прането с пари, но изчитайки мандата, видях, че основната ви работа е свързана с укриването на данъци, сътрудничеството с държавите, членки, така че ще се опитам да засегна всички тези аспекти. Моята работа е свързана с данъчната дейност, с данъчната администрация. Аз не съм експерт по прането на пари и свързаните с тази борба дейности. Когато бях поканен от вашата комисия, аз а, помолих всички а, колеги от PricewaterhouseCoopers да ми помогнат, така че да разполагам с информация за борбата с прането на пари, с съм наясно с някои технически особености и тези колеги ми помогнаха а, да структурирам отговорите на въпросите, които ни бяхте изпратили, които изпратих вчера на секретарията. Аз съм на ваше разположение, за да отговоря на въпросите ви, като ако не успея, разбира се, ще се допитам в последствие до колегите. Let me start by talking a little bit about uh, PwC. Нека да кажа няколко думи за PricewaterhouseCoopers съвсем а, накратко. Мисля, че това е нещо, което въжи за всички останали счетоводни компании. Това е счетоводна консултативна а, компания, една много голяма а, мрежа, която има компании в 157 държави а, за PricewaterhouseCoopers живеят над, извинете, работят над 230 хиляди човека. Това са различни фирми, които обаче прилагат едни и същи стандарти. Независимост, оценка на риска, прозрачност, като на централно равнище се прави оценка на риска. но иначе тези компании са напълно независими и те функционират в съответните държави регулаторната рамка по отношение на прането на пари е подкрепена от работата на групата за финансова дейност и мисля, че тази група на финанс... за финансови действия излезе с препоръки, които бяха възприяти в много държави. Just a few words, and I'll, I'll skip bits here because of time. Uh... Тъй като времето ми е ограничено, ще се спра на работата на PricewaterhouseCoopers по отношение на прането на пари. Нашата мрежа е разработила стандарти, които са задължителни, повтарям, задължителни за всички наши фирми, като подробно са описани всички наши очаквания по отношение на прането на пари тези следи се стрикно спазването на тези правила. Така че всяка компания трябва да назначи едно високопоставено лице, което да следи за прилагането на принципа за необходимото старание и да следи за изпълнението на стандартите от всички в фирмата. Надзорът се упражнява внимателно. Когато се подготвях за днешната среща, аз се обърнах към това високопоставено лице в Нидерландия и просто го помолих да ми разкаже за начина по който работи. Наистина бях изненадан от а, а, желанието, а, с което работи този колега. Освен прането с пари, борбата с корупцията също е част от етичния кодекс на PricewaterhouseCoopers. Повтарям, всички тези стандарти се прилагат от всички компании. А, ние винаги установяваме самоличността на нашите клиенти, знаем с кого работим и прилагаме стандартите. Когато подозираме някакво престъпно поведение, предприемаме необходимите стъпки. Това е по отношение на управлението. Това е вписано в етичния кодекс. Всеки, всяка фирма трябва да разработи специално обучение за борба с корупцията на целия си персонал. Бих искал да кажа нещичко и по начина по който съветниците помагат на клиентите. В нашата мрежа Нашата мрежа е част от световната мрежа за борба с престъпленията, в която членове са 3000 счетоводни фирми, адвокатски кантори и така нататък и така нататък. Те идват от 83 различни държави и тази мрежа разполага с голям опит по отношение на заплахите от престъпления много добре са запознати с средствата за правна защита. Срещал съм се с представители на тази мрежа и зная, че те а, с удоволствие биха обяснили на вашата комисия естеството на работата си. Няколко думи за укриването на данъци, извън контекста на прането на пари. PricewaterhouseCoopers има а, кодекс и в това отношение, описал съм го в писмените отговори, които ви представих, винаги, когато предоставяме а, съвети в данъчната област, го правим на базата на конкретните факти. Съветите, които даваме в данъчната област, се правят със съзнанието, че клиента ще трябва да се съобрази с законодателството. Just a few words on... Няколко думи отново за укриването на данъци. Доколкото знам, по-голямата част от работата ви е свързана с укриването на данъци и прането на пари. Та да кажа нещо, което казах и в комисията такси. През последните години увеличихме ангажираността си по отношение на модернизирането на нашата система. ОИСР и Европейската комисия също работят в тази област. Ние работим с тези институции, целият ни персонал работи за това, включително и клиентите in front of the... Uh, Няма да повтарям това, което вече казах пред комисията такси, но все пак да спомена, че след като приключи работата на тази комисия, се случиха и други събития. Така че бих искал да посоча, че ОСР направи наистина много, след като прия плана за действие БЕПС. Европейският съюз също, като прие директивата за укриването на данъци, това е част от плана за действие. Words, allowed, И ако позволите, господин председател, две думи е, за работата на PricewaterhouseCoopers в мрежата. През 2016 година ревизирахме нашия кодекс, като включихме следния принцип. Консултантските услуги включват оценката на социалния и економическия риск и вземат предвид широкия контекст. Ние просто разписахме един документ и може да кажете, това е един кодекс и какво от това – но чрез него се установяват панели, които работят по отношение на данъчното облагане в 25-те основни фирми на нашата мрежа. Те предоставят консултантски услуги, технически съвети, така че на практика тази система работи. И от гледна точка на данъчното облагане, е добре да се постъпва по този начин. Защото всеки трябва да носи отговорност, когато предоставя консултантски услуги. Та всяка една от тези 25 фирми е създала подобен панел. Всички тези представители се срещат веднъж годишно и смятаме, че това ще ни позволи да отговоря в по-голяма степен на безпокойствата на обществото. Благодаря. Благодаря ви, господин професор Фанвио. Благодаря ви за предложението да организираме заедно един работен семинар с членовете на нашата комисия. Това действително ще бъде много полезно. Благодаря още веднъж. Очевидно времето не ви стига. Ще помоля от сега преводачите да удължим малко работния преди обед за тях. И така сега давам думата веднага на нашия първи съдокладчик, господин Кофот, а след това господин Ешек. Да, благодаря, господин председател. Няколко наброи въпроса. Първо към господин Манхарт и въпросът се отнася до вашата асоциация. Кристоф Селингън, да кажем, се появява в панамските досиета, някои от неговите партньори също. А, това са членове на вашата асоциация. Вие а, знаете, че а, в случая става дума за, а, така да се каже, професионализъм. Добре, е, профи, професионалната дейност на един адвокат или на един правен съветник е да предоставя съвети на своите клиенти, но е, как е, в крайна сметка от гледна точка на така, професионалиста изглежда предоставянето на услуги за незаконни действия? И още нещо. Питам се, каква е, е защитата на подаващите е, сигнали е, в рамките на PricewaterhouseCoopers? Ние говорим за това, че трябва да се предостави някаква защитна система за хората, които са готови да подадат сигнали за нередности и за престъпления. И така, господин е, Махат, да, Що се отнася до опазването на професионалната тайна и на личната сфера на клиента, аз разбирам много добре въпроса ви в рамките на една професионална дейност, за да в крайна сметка всичко това е, е посветено на една цел да се създаде доверие между клиента и е, адвоката или правния съветник. Е, нещата са разглеждани и от е, е, Европейския съд на човека, както и от Европейския съд в Люксембург. Просто така, опазването на професионалната тайна в този случай, поверителният характер на разговорите между адвокат-клиент дават възможност за истинско професионално извършване на дейността на адвоката. Но във вашият въпрос, естествено, се съдържа е, друг нюанс. Естествено, когато говорим за опазване на професионална тайна, това не означава, че трябва да пазиш е, всяко незаконно действие и е, всяко престъпление, което си узнал в рамките на упражняването на професията. Правилата за борба срещу парите, срещу прането на пари, предвиждат е, задължение е, в момента, в който имаш е, дори само съмнение, само подозрение за пране на пари. Да уведомиш съответните компетентни органи. Така че, както виждате, опазването на професионалната тайна не винаги се прилага в пълна степен. Така случая с господин Солинган и партньорите му. Трябва да бъде разгледан. Те са адвокати. И това е всъщност един от големите проблеми, пред които ние като организация сме изправени. Как ще се справяме в случаите, в които, макар и несъзнателно, си включен в подобни незаконни действия. Да, нека да поговорим за, най-общо за етичния кодекс или кодекса на поведение. Моята организация PricewaterhouseCoopers държи много на спазването на правилата. И имаме политика и по отношение на лицата, подаващи сигнали. Да. Пропуснах да се спра на някои от тези теми. Аз, между другото, се консултирах и с колеги, които работят именно по въпросите на защитата на лицата, подаващи сигнали. Работи се в това отношение, за да се създаде да, надежна система за защита на тези лица. За сега няма други въпроси. Е, да, господин Ячек, е, избягване на данъци, пране на пари, е, това е в центъра на нашето внимание. Естествено, ние си даваме сметка за това колко големи са щетите и съответно колко всеобхватна е цялата тази активност от CCB е, и съвета на адвокатите и е, правните консултанти получихме отговор е, на въпрос във връзка с някои санкции относно така, ангажирането на някои от техните членове с подобни е, незаконни е, действия, свързани с избягване на данъци и пране на пари. И така, е, какви са в крайна сметка последствията за членовете на вашата организация, господин Майнхарт, в момента, в който нещата се констатират и стане ясно, че на ваши членове са били е, може би и несъзнателно е, включени в някакви подобни действия. И когато говорим за панамските досиета, е, трябва да подчертая, че с разкриването на панамските досиета стана ясно, че ние трябва да задълбочим разговора, да не само тук помежду ни, но и с всички заинтересовани страни. Да, благодаря господин Майс, може би ще отговори. И така, какъв е интер... интереса на а, една институция като нашата, а именно да се засили регулаторната рамка. Аз а, много време съм работил като юрист и а, е, то най-вече за, е, по отношение на е, въпросите свързани с съответствието. Знае колко години се работеше по закона за е, законите за пране за пари и съответното европейско законодателство. Дори и местния супермаркет понякога ставаше предмет на сигнали, които получавахме. Така че имаме съответните правни инструменти, имаме правните актове. Въпросът е как точно да а, осъществяваме всичко това, така че нещата да не се ограничават единствено до кварталния супермаркет, а до по-големите транзакции. Необходима е истинска правна уредба, истинска правна рамка и освен това трябва много добре да се калибрират нещата, защото новата сделка, за която стана дума, новия договор, а, обхваща и клиентите на банките и а, а, служителите, които а, би трябвало да прилагат правилата. А, панамските досиета бяха шок. те бяха шок и за гражданските асоциации, и за обществеността, и за адвокатските кантори и така нататък. А естествено и за всички банки. Във всички банкови органи има, така да се каже, отдели за съответствие с правилата и за придържане към правилата на кодекса на повеление. Но предполагам, че и в националните парламенти и националните правителства е усетен този шок. Да, в крайна сметка цялата ни финансова система може да бъде разтърсена от подобни разкрития, което е много лошо. Така че ние трябва да обединим усилията си, за да видим какво можем да постигнем. В много от държавите в момента се водят дискусии за това как да се създаде точния кодекс на поведение е, и в Обединеното кралство, и в Нидерландия, и в много други страни се води този, отговор, е, този разговор. Е, и кой точно ще контролира в крайна сметка спазването на кодекса на поведение. Ето, за това става дума, но при всички положения образци, така да се каже, пилотни проекти има в това отношение. И сега да чуем още едно мнение, господин Фирмстон. That, um... да. всъщност, в повечето случаи се говори за избягване на данъци, не толкова за укриване или бягство. естествено, че нещата опират до спазването на закона ние смятаме, че този закон би могъл да бъде и пост по-стриктен и по-строг. Е, днес е, е, стана дума за това, че има различни комитети и организации. Аз самият съм председател на комитета за пране на пари и действията срещу прането на пари в съвета на адвокатите и правните консулти, консулт, и В крайна сметка, какво, къде точно е границата между и, така да се каже, разликата между е, избягване на данъци и укриване на данъци. Това, ако щете, е, е затворнически зид. Е, в един случай има затвор, лишаване от свобода, в другия случай няма. Е, има друг вид е, санкции. Но а, можем ли да говорим изобщо за избягване на данъци, което да е в приемлива форма и друго, което е в неприемлива форма? форма. И защо, когато става дума за нещо, което е свързано с професионалната дейност, да приемаме, че е нормално да се избягва данъци, когато става дума за плащане на такси на, за обучение. Да кажем, вече смятаме, че това е напълно приемлива и законна форма. Господин Дариус Русати. Благодаря, господин председател. Благодаря на нашите гости за интересните коментари. Аз имам три въпроса. Два от тях са за господин Манарт. Както казахте и вие, юристите са увързани от закона и от определени стандарти, както вие казахте. За да може да се направи някаква транзакция или да се извърши правен акт, юриста трябва да познава самоличността на клиента. В рамките на предишния панел чухме, че сред посредниците, които подпомагат тези лоши практики на пране на пари и укриване на данъци, над 50% са юристи. 50% от тези посредници са юристи, следвани от счетоводителите, банкерите и така нататък. Та въпросът ми е, до каква степен правната професия дава възможност за творчество? Тъй като да бъдеш на ръба на закона води до възможност за клиентите да заобиколят закон. Втория ми въпрос е за регулаторната рамка правната професия се саморегулира. Адвокатските колеги излизат със стандарти, които всички членове трябва да спазват. Смятате ли, че това е достатъчно, за да се избегне тази практика? Достатъчно ли е, е за да може да не се спазва само буквата на закона, но и духа му? Не може ли да има и е, външна регулация, например от страна на правителството? Ако не, то тогава какво може да се направи така, че тази регулаторна рамка да бъде по-надежна? Господин председател, още един въпрос. Та сред всички тези практики, в които участват много институции, много участници има там, но и банковите институции крайна сметка са тези, които прехвърлят средствата. Та бих искал да попитам, според вас, господин Вегел, ако има ограничения върху трансфера на средствата, ако няма информация за самоличността и данъчните задължения на този човек, то тогава банковата институция може ли да бъде задължена да предприеме мерки. Тоест, ако не са платени данъците, банковата институция да откаже да извърши превода. Благодаря ви. Нямаме много а, време, така че господин Манард съвсем накратко. По-голямата част от посредниците управляват средствата на богатите хора. Те не са юристи. Те не са обвързани с никаква регулаторна рамка. На следващо място. Нещо, което стана ясно и от доклада и което не бе споменато тази сутрин. Така и не е открит юрист, който да е извършил някаква незаконосъобразна дейност. Да, разбира се, може да го е направил е, неволно, може да е било злоупотребено с услугите на юриста. но вече се стигна до там хората да се опитват да заобиколят юристите. Въпросът ви беше също дали е, саморегулирането на е, правната професия е достатъчно, достатъчна гаранция. Ефективността е в центъра на регулаторната рамка. Може да погледнете четирите директиви за прането на пари. Там се въвежда регулаторна рамка и надзор. Това показва, че саморегулирането е ефективен способ за борба с прането на пари. Благодаря ви, казва председателят. PricewaterhouseCoopers заявиха, че 3000 човека а, имат надзорни функции. Как стоят нещата с банковите институции? има, а, има такива отдели. Ако искате кариера а, в банковите институции, то тогава трябва да а, следвате нещо свързано с рисковете и с изпълнението на стандартите. 3000 човека бяха назначени, за да изпълняват тази задача, което наистина е значителен брой и аз да кажа нещо във връзка с тези 3000 човека. Аз заявих, че имаме 3000 е, човека, които в рамките на PricewaterhouseCoopers работят е, в това отношение. Според мен е невъзможно да се направи трансфер, ако не е установена самоличността на човек. Ако вие сте някакъв непознат клиент, ако си отворя сметка в PayPal, те ще поискат едно евро да бъде прехвърлено от банковата ми сметка – което е една основна идентификация за целите на трансфера. Плащането може да бъде преустановено, ако има подозрение за измама или за пране на пари. И отново бих искал да ви препратя към огромната информация, която разполагаме за разплащателните средства – често банките отказват да прехвърлят средства на хора, които се нуждаят от тях, само защото са на лице някакви подозрения. Така че е надежна системата. Може ли да добавя нещо? Да, добре, но съвсем накратко. Моля, господин Кайзер. Да, говорихме за прането на пари, но с оглед на обмена на данъчна информация, Бих искал да кажа, че по смисъла на ФАТКА има такъв механизъм. Благодаря ви. Анализа Доц. Заповядайте. Извинявам се, не бях а, в залата по-рано, но следях а, всичко по интернет. Три въпроса. По време на първия панел чухме, че може да има конфликт на интереси между аудитиращите органи и консултативните такива. Необходимо е да се оптимизира мултинационалния бизнес. И бих искала да попитам какво предприемат фирмите, за да може да се постигне това оптимизиране да има по-добро сътрудничество между мултинационалните а, е, компании и правителствата. На следващо място. Какви конкретни стъпки са предприели посредниците, които представлявате вследствие на случилото се в Панама, за да са сигурни, че цялата информация се предоставя на данъчните органи? Някои от ораторите каза, че не трябва да се питаме в кои е, случаи посредниците смятат, че имат полза да извършат определена сделка и в кои не. На следващо място списъка на Европейската комисия във връзка с данъчните убежища. Господин Манар подчерта значението на доверието в панамските пасиета тази дума бе цитирана многократно. Същото и е в доклада на Световната а, банка. Защото а, и там бе упомената идеята, че доверието представлява пречка при разследванията в областта на корупцията. Кой ще започне? Моля, имате думата. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо Доц, на въпроса за конфликта на интереси. Обсъждахме го и в комисията такси. Доста сложна тема. Да, човек може да каже, или се предоставят консултативни услуги на правителствата или на дънакоплаците, но не и на двете страни. Не само развиващите се държави, но и други държави се обръщат към големите четири, към юридическите компании за оформянето на данъчните системи и данъчната администрация публично-частното партньорство също се развива, става все по-привлекателно за някои правителствени организации. Та въпросът е, цифров подход ли да прилагаме или да използваме опита на тези големи фирми за целите на управлението? И ако да, тогава как да гарантираме, че няма да има конфликт на интереси? Ако видим, че има конфликт на интереси персе, защото дадена фирма консултира едните и другите, тогава трябва да се върнем към първоначалния подход и да кажем, че при определени случаи не може да се предоставят консултативни услуги на двете страни. Може би трябва да има отделни екипи, екип, който да консултира правителството в данъчната област това ще е екип, който ще се съсредоточи върху управлението. И в последствие не трябва да използвам вътрешна информация, когато предоставя консултативни услуги на клиентите. Ja, okay. Ja, okay. Ja. Herr Mais und dann Herr Frimsten, bitte kurz. of interest is in Конфликта на интереси е трудно решим във всяка фирма. Разбира се, има си правен път за осигуряване на управлението. Проблемът с банките е, че връзката между банковите институции и клиентите се осъществява на толкова много нива, има толкова много персонал, че съществува риска, ако даден отдел, например отдела за пране на пари, направи грешка, на местно равнище да бъде наказан някой чиновник, но няма да се тръгне по цялата верига. Трябва да се използват различните случаи, да се разрешават различните дилеми, за да може да се мине по цялата верига. Ако това се направи, със сигурност ще има полза. Благодаря ми. Във връзка с... Благодаря ви с... във връзка с тръстовете. CCB работи в тясно сътрудничество с ОСР. Опитваме се да а, намерим определение на на правото на собственост. Но отговорът на този въпрос е различен по смисъл на обичайното право. И това е една от основните трудности. Специалистите работят усилено, за да може е, стандартите да сработят. Фатка си има своите слабости. Thank you very much. And next speaker is Pirka Lerner from the ECR. Екаре, е, има думата. Благодаря, господин председател. Ще, ще засегна темата, която а, бе в центъра на изказването и на колегата Дот. Прайслота Хаус Куперс. напоследък бе замесена в немалко случаи във връзка с данъци, да кажем с Wikileaks също имаше така, някаква връзка с PricewaterhouseCoopers. Coopers. Вие сте били консултант в всички тези случаи и сте имали определени данни, разполагали сте с тези данни в резултат на вашата консултантска дейност, но така, не може ли в крайна сметка да се наложат някакви ограничения, включително и от данъчен характер в подобни случаи? Господин професор Вейл, имате думата. Въпросът е за вас. Благодаря. Надявам се, че правилно съм разбрал всичко все пак ми се ще да се уверя, че съм разбрал добре превода. Вие откривате противоречие от една страна между проверките, свързани с борбата срещу пари, пране на пари и така някои мерки, свързани с данъчното избягване както и LuxLeaks. Май, че това беше в крайна сметка темата, която искате да засегнете. Все пак ще ви попитам, не е ли по-коректно напълно да се евентуално забранят е, подебни е, услуги, свързани с данъчно планиране е, за определени фирми, защото в крайна сметка нещата очевидно са на ръба на законността или извън този ръб, извън тези граници на закона. Не трябва ли в бъдеще да се уредят в закона тези въпроси? Да, благодаря за уточнението. Е, от една страна имаме е, избягване на данъци, от друга страна пране на пари. Е, има много ясна разлика и границата е ясно очертана. Може би за Обединеното кралство нещата стоят малко по-различно, но струва ми се много стриктно ние се придържаме към тази разлика в рамките на Хаус Купърс и е, спазваме съответните правила. Нееднократно споменах изслушването за комисията е, по данъчни въпроси. Так се. Да. Е, по много различни начини може да се постигне това съответствие с данъчните правила, да кажем, данъчния режим, данъчните ставки в е, редица случаи установяваме, че няма истинско е, съревнование по отношение на данъците. По-скоро, доколкото има данъчна конкуренция, тя е, има, така да се каже, ерозиращо действие върху европейските економики и затова би трябвало да създадем необходимата правна основа за здравословна данъчна конкуренция. Поставям акцента върху здравословна. И това, което е изключително важно е, е, е да се е, определят съвсем точно, е, така да се каже, възможностите за е, данъчно планиране. Ако остане такова в закона. Е, начина по който ще се формира данъчната система е изключително е, важен в това отношение и държавите би трябвало да е, отделят необходимите средства и време, за да го направят като хората. Благодаря. Луи Мишел ще говоря от името на Алде. Да, най-напред искам да кажа, че да израза своето уважение към това, което чух. Имаме чувство, че сме тук при в кръга на изчезните поети. Всичко беше много интересно, няма никакъв риск от ваша страна, секторът е покрит. Но това е един а, въпрос а, на, чисто политически ме интересува да зная какво е според вас а, количеството, съотношението на законовите и незаконовите досета в тази, това дело Панама. Или тези, които са неморални. Имам също и още един въпрос, който е много важен. Марк Бонан, който е адвокат, който беше се разчува в Панама делото, казва, аз не предоставям услуги офшор, което е търговска услуга. Аз съм консултант, което не е същото, край на цитата, е какви са задълженията, които е, са на едните и на другите. А освен това, защо е, по досието Панама е, използва много често швейцарски посредници в тази конструкция, в тази постройка. Така че аз искам да го разбера отдавна, какво е според вас определението за данъчна оптимизация и какво е определението за данъчна измама и къде е нюанса, къде е границата. Как осигурявате контрол на клиентите? Е, господин Марат, вие, е, вие предупредихте, и то много умело, е, да се внимава с правото на собствен живот и на прозрачността правото, правото на частен живот. Аз съм е, либерал, аз съм някакъв опасен е, левичар, но бих искал да получа отговор на тези въпроси. В един момент говорихте за баланс между е, личен живот и прозрачност. И по господин Ван Егел, вие бих искал да ми кажете какво разбирате под понятието разумен данъчен съвет. Би било интересно да получим отговор по този въпрос. Благодаря. Е, да, благодаря. И е струва мисля, че господин Манхарт сега ще започне. Имате думата, господин Манхарт. Ще се опитам да отговаря на вашите въпроси. Ще ви дам определени проценти за е, но не мога точно да определя процента на законните и незаконните е, файлове в рамките на е, досието Панама. Е, но е, разполагаме с някакви данни, които бяха публикувани от медиите. Е, Швейцария, да. Е, за съжаление, е, все още не сме навлезли в дербите на е, швейцарското законодателство. Аз съм е, работя като адвокат в Австрия. През последните години Швейцария прие една система, в която много неща бяха променени. Все още не съм абсолютно сигурен, че тези, това променено законодателство по някакъв начин е отразено на панамските досиета. Да, вие знаете, че Швейцария е така в малко в състояние на шпагат от една страна. Желание да се спазват законите, от друга страна желание да се запази финансовия пазар. Да, прозрачност от една страна и от друга страна личната сфера и защита на тази лична сфера. Ясни са е, правилата. Европейския съд на правата на човека, най-вече в, е, по отношение на член 8 от е, Европейската конвенция за правата на човека, ЕКПЧР, съвсем точно е пояснила е, нещата и е, то най-вече във връзка с е, делото Мишо. Е, съдът е проучил съответствието на френското законодателство за пране за борба срещу прането на пари и член 8 от конвенцията, съответствието между тези правни разпоредби. Има предвиден надзор от един регулаторен орган. И в крайна сметка защитата е свързана най-вече и с правната производство, с процеса, с взаимоотношението адвокат, действителен собственик на капитала. Очевидно няма желание за друг отговор тук отпред. А, не, извинете ме все пак, господин фон Вейгъл. Имаше въпроси. От една страна за така, отговорните данъчни консултантски услуги. Говорихте за разумни данъчни съвети. Да. Аз мисля, че използвах а, а, думата responsible. А, но reasonable също е а, добър вариант на английски. А, едното е отговорен, другото е разумен. А, или приемлив. А, да. Аз имам и още е, една професионална дейност. Е, преподавам е, данъчно право в университета в Амстердам. Да, нещата опират до голяма степен до техническите подробности и до начин на, и до самата техника, която се използва в законодателството. И днес сутринта стана дума за това. Е, как точно е, така представителите на професионалния е, бранш, на бизнеса, за който говорим, взаимодействат и установяват контакти с гражданите, с клиентите и потребителите? И сега по същия начин стоят нещата и когато говорим за отговорно данъчно консултиране. Когато сте наясно с данъчната правна уредба, с санкциите, които са предвидени, има неща, които от гледна точка на законодателството, да кажем, може да се прилага и да се приеме, но от от друга страна е, е, трябва да разгледате нещата е, в е, бизнес средата. Какви са е, участниците в този бизнес, е, участниците на пазара, какви са компаниите. Е, много трудно е, естествено, защото е, нещата от една страна са материални, активни, така да се каже. От друга страна обаче опират и до правната култура и до правните особености на е, определена страна. Започва се във всеки случай с технически анализ и след това се проследяват процесите. Виждаме известно развитие в това отношение. Аз а, а, мисля, че е много важно обаче да си дадем сметка, че става дума и за национално данъчно законодателство и за международно, глобално. Следващият въпрос, а, господин Макарти. Да, Прайс Лотахаус, Купърс, как точно ще се установи именно това законодателство? Как ще се прилага? Вие говорите за нещо, което предстои да се направи в бъдеще. Прайс Лотахаус, Купърс дава консултации, било пряко, било косвено чрез своите партньори на Google, Apple и много други компании, при които знаем, че не плащат данъци. Pricewaterhouse Coopers, освен това, е и много важен участник е, в рамките на е, Американската консултантска група за данъчна политика в Ирландия. Тоест, е, същият, който консултира финансовия министр на една страна, всъщност консултира и големите фирми и концерни, които получават много благоприятни условия, така че избягват плащането на данъци. И така, а, сега се оказва, че а, а, вие консултирате и нас, а, нали, като представител на пресовата Хаус Купер, след като сте давали а, различни консултантски данъчни услуги на големите концерни, а именно как да избегнат а, плащането. А, и а, освен това, има ли някакви насоки е, е, в писмена форма, е, които пък от друга страна да е, са предназначени за данъчната политика, която провежда е, американското правителство? Е, има много-много неща, естествено, които влизат в данъчното консултиране. Изчистване на известни неясноти, създаване на повече сигурност по отношение на данъчните въпроси за редица фирми, които не се чувстват чак толкова сигурни и така нататък, но ми се струва, че има и граници, които вие понякога като че ли прекрачвате и така. Председателят, струва ми се, че още в началото бяха уточнени е, редица от въпросите, които вие зададохте. Да, естествено, аз споменах и дънакоплаците, макар че тук в случая не говорим именно за отделни дънакоплаци. Когато говорим за конфликт на интереси, съзнавам, че трябва темата, която засегнахте, да бъде разяснена ние работим, още в началото посочих това, в рамките на една голяма мрежа, като предоставяме услуги и на, по отношение на законодателството, данъчното законодателство и по отношение на чисто практическото прилагане на това законодателство. Е, консултираме и държавни и правителствени органи, и е, фирми, концерни. Така че е, Работим и в редица развиващи се страни, но работим и в страни, в които има така, много добре развита администрация с много добре обучени и квалифицирани служители. Е, и в моята собствена страна, Нидерландия, малко се колебая дали да го кажа, ние консултираме и а, служители, които всъщност отговарят за нашата данъчна политика. И когато разговаряме а, е, с подобни представители на администрацията, ние знаем, че трябва да сме особено внимателни. Естествено, че диалогът е нещо много важно, но когато искаме да се създаде доверие между консултант и потребител, естествено или клиент, трябва да спазваме правилата. Вие Споменахте някои от е, е, концерните, които са международни, да. Изключително е, чувствителни сме по отношение на а, международните концерни и компании, най-вече с а, така, а, происход от Америка. Те а, много деликатно. На темата те много чувствително реагират всеки път, когато става дума за връщане или възстановяване на печалбата в собствената им страна. Ще видим, най-вероятно ще има. Аз споменах Google, Apple и Facebook. Очевидно сме много великодушни към тези страни. И същите хора, които а, всъщност консултират е, е, съответните компании е, за това как да избягват данъците, дават консултантски услуги на правителството в Ирландия, например. За съжаление, аз не съм в състояние и не заемам пост, който ми дава възможност да отговаря на този въпрос. Затова не се спрях на него. Паскал Дюран от Зелените е следващият, който ще зададе въпрос. Благодаря, господин. Благодаря, господин председател. Аз се чувствам доста неловко, защото като ви слушам, и аз изпитвам същото като колегата, който говори преди малко. Нито съм либерал, нито опасен левичар. Имам чувство, че всичко е вред. Чувство, че всичко е идеално, че отговорностите са толкова размити между едните и другите, че ако погледнем по-отделно адвокатите няма какво да се опрекват, банките си вършат чудесна работа и това е чудесно, само че зад тези чудесни практики стоят стотици милиарди, които изчезват, болници биват закривани, защото няма пари за бюджет да бъдат финансирани, Милиони хора загиват по света, защото тероризма се финансира и чрез такива финансови схеми парите транзитират и заминават. Много хора загиват, умират, защото трафиканти с оръжия си вършат работата. Те могат да го правят само защото ви им помагате, само защото в Панама и по принцип тези структури, които позволяват тези незаконни схеми, Брайс Уотерхаус и други, но не само те, има и такива други адвокатски е, кантори, които правят такива схеми, които се борят, други, които се борят за да запазят е, правото, успяват, защото има банки, които прехвърлят тези пари това е въпросът, който, въпросът, който задавам. Аз не искам да ви нищо лично срещу вас, нищо, но бих искал да ми обясните, по-специално господин Манат. Вие обяснявате, че има деонтологични правила при адвокатите, които работят много добре и следователно няма нужда да се променя каквото и да било, нито да се засилват по някакъв начин правните правила. Това е казвате в точка 4 от писмото на въпросите, които ви, ние зададохме. А в точка 5 задаваме друг въпрос. Питаме колко, колко санкции са били наложени. Този въпрос суде ви беше зададен. Вие казвате, не зная. И доколкото зная, аз лично не е наложена никаква санкция. Как може да ни обясните, че е, е, едно законодателство работи, а пък същевременно няма никакви санкции. Или няма санкции, защото правилата не са добри, или вие ни обяснявате, че нямате отговор на един въпрос, който задавате. Euh, Благодаря, че му оставихте да знам въпроса. Да, аз разбрах, че за мен няма време. No, es gab keine längeren. Selbst Herr Michel hat nur zwei Minuten. Дори господин Мишел само с няколко секунди всъщност пресрочи времето. Господин Манхарт има думата за отговор. Well, I'm not, not really, uh, it's difficult to answer your, your question as your, as your question was quite lengthy. Трудно е да отговоря на въпроса ви, защото той беше дълъг. Както вече казах, имаме кодекс на поведение, в него са включени етични правила и ние сме обвързани и задължени да изпълняваме професионалните си задължения. За съжаление, прав сте. Не разполагаме на европейско равнище с данни за санкции или обвинения. Опитваме се да получим цифри, статистика, от години вече се опитваме. Но това е въпрос, който трябва да бъде отнесен към националните компетентни органи. Те трябва да предоставят тази статистика. За нас е важно информацията да постъпва от националните компетентни органи към правните корпорации и дружества, да, определено има нещо, което може да бъде подобрено. Трябва да се подобри подаването на информация, на данни. Защото това ще позволи да се справим по-добре. Относно кодекса на поведение, както вече казах, ние трябва да спазваме закона. Никога не предприемаме незаконосъобразна дейност. Адвокатите и юристите са се опитвали да посочат областите, в които могат да възникнат проблеми и да повишат осведомеността. И според мен мерките в това отношение бяха ефективни. Ако погледнете случая с досиетата от Панама, ще видите, че не се стигна до никакви санкции, до никакви съдебни производства, което показва, че регулаторната рамка дава резултат. Мога да ви обещая, че ще проследим този въпрос и ще поискаме информация от държавите членки. да, Дейвид Купер. Благодаря за въпроса, както и на господин Мишел. Да, оставаме с впечатлението, че от гледна точка на банковите институции всичко е, прекрасно. Но това, което се опитвах да обясня аз, беше, че има а, милиони сделки и транзакции, които са много сложни. Това се опитах да кажа, като говорих за тези дилеми с дъщерните клонове. Трябва да се вземе предвид нивото на умения, на знания на персонала, на риска. Трябва да се поддържа непрекъснат диалог с правоприлагащите органи, с адвокатите, с юристите, с посредниците, които представлявам според мен, нашата съвместна работа трябва да продължи. Благодаря, Дейвид Кобърн. Благодаря, господин председател. Интересно беше да чуя, че е, дори местния супермаркет е, подлежи на разследване за пране на пари. Е, много се оплакват в това отношение в моя избирателен район а, компании, че дори боулинг клуба бива подлаган на такива разследвания. Разбира се, основанията за това винаги са подозрения за тероризъм. Терористите обаче използват други методи. А, така, а, например, а, ще се използва и ислямската банкова система. Трудно е тя да се проследи. Така че не разбирам е, защо силите по сигурността биха отрекли тази идея. Увеличават се непрекъснато банковите такси, това увеличава приходите за банките. Та да попитам как така тези чудесни чудесни професионалисти, които само си пълнат гушата, ще намалят ли някога таксите за обикновените хора? Е, въпросът малко е, се разминава с основната тема. Не съм искал да извиня банковите институции, като споменах е, супермаркета. Исках да кажа, че борбата е, с прането за пари трябва да започне от там обикновено използваме като инструмент размера на средствата. Но това беше през 1996 година. Заедно с всички с правоохранителните органи трябва да намерим инструмент, който да ни позволи да а, направим разследване, при което да не тормозим обикновените супермаркети и фирми. Изпълнението на закона си има своята цена. А, така, например, днес ми беше много по-трудно да вляза в Европейския парламент, а, отколкото преди 15 години. Това се дължи на въпросите за сигурността. А, и така постепенно стана все по-скъпо да се а, борави с финансовите средства. ИНФ. Благодаря ви. Е, Барбара Капел Европа на нациите, свободите. Да, благодаря, господин председател. Благодаря и на вас, господа, за това, че сте тук и отговаряте на нашите въпроси. Първият ми въпрос е към господин Вим Майс. Вие казахте, че става дума за правовата държава, за върховенство на закона, че това са централни елементи, когато говорим за банковата система. Съгласна съм с вас, но също време има много неясноти и все още много несигуреност черните списъци, например. Миналата седмица, е, последната седмица в Штрасбург, говорихме за черния списък, представен от комисията във връзка с някои страни, е, просто защото е, смятаме, че липсват някои от страните, които трябва да присъстват. Освен това, с Малтийското председателство вече сме говорили за това, че би трябвало да се помисли и за това как сътрудничат някои от юрисдикциите е, по е, панамските досиета. Например, Малта комисарят Московичи е, говори през декември за това, че трябва да се е, предвидят е, санкции и за посредниците във връзка с избягването на данъци и прането на пари. Така че как всъщност смятате да реагирате на риска на нестабилност и несигурност? Ще трябва все пак да имате предвид всичко това, което ще проистече от е, панамските досиета? Ще има ли някакви допълнителни такси върху банковите услуги? Как, как ще се отрази на вашата дейност? Да. И още един въпрос към вашия колега. Вие казахте, че трябва да познавате добре вашите клиенти, трябва да имате предвид е, директивата за пране на пари, е, че трябва да има така, комплексна проверка на клиента, за да се знае дали не става дума за някакви е, фирми от типа пирамида, фантоми които работят с подставени лица и в такъв случай как точно ще се постигне тази комплексна проверка на клиента, когато става дума за взаимоотношенията консултант, правен, данъчен консултант, адвокат и клиент и а, е, връзката с член 8 от Европейската конвенция за правата на човека, най-вече е, свободата а, е, и правото на, лична, на тайна върху личната кореспонденция. И така, Поглеждам към часовника. Трябва да ви кажа, че часът е 12.28. Най-много 15 минути можем да задържим преводачите. Имаме още шестима, които ще задават въпроси. Бъдете кратки. Благодаря ви. Относно оценката на риска от правна несигурност, аз говорих за него. Трябва да се направи такава оценка. Не мога да кажа много за това, което се случва в дискусията между държавите членки. Просто смятам, че държавите членки имат различни интереси. това, което вие описахте, е и точно това, което се случва. Ако сложите дадени държави в черен списък, банковите институции ще се съобразят с това. Но това означава, че и много добър персонал може да изчезне. Ето защо институциите винаги ще искат да имат а, приходи и ще действат а, в отговор на вашите мерки на капиталовите пазари. Господин Манарт. Um, it is true that uh, enhanced customer due diligence... Вярно е, че засиления принцип на необходимото старание си има своята цена – Трудно е да се каже кой ще трябва да я плати. В Австрия сме на мнение, че трябва да има правила относно тази цена. И в адвокатската колегия в Австрия в момента мислим по въпроса как да се регулира тази цена и ще видим докъде ще стигнем. Оперативните разходи са големи защото се нуждаем до достъп до базата данни. А базите данни струват скъпо. Нашата колегия се опитва да договори а, поносими за нас цени. Uh, Аз няма какво да добавя, господин председател. Uh, Ще по-добре. Следващият е господин Нидермайер Лудек. Uh, uh, Благодаря ви. Благодаря за това, че сте сред нас. И аз да спомена нещо, защото има разминаване между казаното от първия панел и това, което чуваме от втория. Първия панел излезе с сериозни доказателства за а, някои неща, а сега като че ли вие сте на друго мнение. Ние тук не сочим с пръст виновника, опитваме се просто да подобрим положението. Лошото положение, в което се намираме сега, е последствие от действията на държавите, държавите, които не изработиха добри закони. Но със сигурност голям принос има индустрията, която вие представлявате. Така че би било добре да чуя от вас какво може да направите вие от ваша страна, така че да подобрим положението за в бъдеще. Благодаря. Кой започва? Банките, господин Махарт. Не съм казал, че всичко е чудесно в моето изказване. В моето изказване призовах за ясни правила. Аз вярвам в ОИСР. Смятам също така, че е добре да се стигне до едно ново споразумение в Европейския съюз, така че работата ни да е по-точна и по-ясна. Благодаря ви. Наистина много добър въпрос. Просто да се отмятат някакви котийки едва ли е отговор на положението да се поиска паспорта на някого или сметката за ток, също едва ли ще ни помогне. В Обединеното кралство адвокатската колегия продължава да обучава а, адвокатите по отношение на борбата с прането на пари, като ги обучава за подозрителни действия, подозрителни структури, структури, които са прекалено сложни, кара хората да мислят дали нещо липсва. Но това, което пропускаме в Обединеното кралство е контрола върху дружествата почтенски кутии. А, така че аз смятам, че основната опасност са тези дружества почтенски кутии. Um, I guess I'm, I'm also referring to uh, what Mr. Mays uh, said earlier, responding to. Um, I guess Professor Palin uh, earlier this morning about the New Deal and. Uh... Да, относно това ново споразумение, за което говорихме тази сутрин. Всички сме съгласни, че има проблем. В няколко отношения обаче не съм съгласен с чутото тази сутрин. Да, проблем има. И, и се надявам, че не сте останали с впечатлението, че ние твърдим обратното. Ако продължим дискусията, за да видим къде точно е проблема и за да може да внесем подобрения в системата, ще имаме един силен съюз в рамките на това ново споразумение. Съгласен съм и с още нещо, което чух тази сутрин. По-голямото регулиране няма да реши проблема. Не това е целта на законодателството. Stellung Вирчин Росиер. Да, благодаря. Вирчин Русия. Има думата госпожо. Благодаря, господин председател. Чух вашия призив за едно ефикасно и ясно законодателство, но също и защитата на вашите кодекси на поведение. И след като вие сте в сърцето на начина по който функционира механизма за е, данъчно избягване, данъчно как да се използва закона. И днес, ако имаме всъщност доста успехи в развитието на законодателството за избягване на данъчните употреби, това беше подкрепено тук днес чрез тези системи за предварително предупреждение, които правят видими всичките схеми, монтажи и други. Това беше цитирано от, от професор Харингтон като един от начините, един от основните начини да се борим ефикасно срещу данъчното е, избягване на данъчното облагане. Въпросът ми, е господин Валвагел, защото вие отговорихте, че има един, имате такъв кодекс на поведение, който задължава вашите служители да съобщават, когато има някакъв проблем. Но случая с Люксликс запали всъщност вестниците и пресата. И всъщност вие развихте ли вашия кодекс на поведение, както от делото Люксликс, за да го ги приспособите към това, което трябва да бъде и което не се вписва в за да спазите данъчната етика. Каква е позицията на ПВС? Какви са мерките, които взема конкретно, за да позволи да се откриват нередностите? И как всичко това се връзва с примерно LuxLeaks, как запазваме същия кодекс на поведение, пък имаме, имаме една ясна позиция. И сигурно знаете, че този парламент ще работи по препоръките за една европейска рамка за предварително предупреждение и каква е вашата позиция в тази област, но не съм сигурна че е, имаме интерес да вървим в нашата работа в тази посока. Е, Моля за кратки отговори, господин е, Фан Фейхел. Благодаря, господин председател. Е, да, лицата, подаващи сигнали. Аз е, мисля, че е, междувременно вече говорихме малко по тази въпрос, но е, това не е най-доброто място за обсъждане на тази тема. При всички положения, когато говорим за данъчно планиране, работата на вашата комисия, на ОИСР, в известна степен и работата на групата за кодекса на поведение към съвета, се занимават най-вече с а, а, познатата а, международна структура, ОИСР се опитва отново да създаде а, а, координация в системата, да възстанови а, така позагубената координация. Честно казано, смятам, че Познаването на политиката и на съответните организации, които се занимават с данъчна политика, са от също, много съществено значение. Определени структури очевидно не са в момента в състояние да променят изцяло законодателство. Не винаги промените, които се предлагат, са приемливи, но има страни в света, които се опитват в момента да проверят законодателството си. Е, господин Фанде Кантеларе, Вашият съвет е, на адвокатите и е, правните консултанти е, вече говори за някои проблеми, свързани с опазването на професионалната тайна и директивата за борба срещу прането на пари. Вие, в крайна сметка, съзнавате колко сложна е нашата задача. Ние сме законодатели, е, със законодател и би трябвало да защитим и едната и другата страна. За вас като адвокати и правни съветници очевидно може би е, съществува известен проблем да предпазите адвокатите от е, избягване на данъци. Е, казвам това и спрямо техните клиенти. Ние в момента, в който са на разположение съответните правни разпоредби, няма да имаме абсолютно никакви проблеми с предоставянето на правни услуги и а, защитаването на интересите на нашите клиенти. Съвсем сериозно и е, отговорно отговарям на този въпрос. И така, в рамките на спонтанните изказвания, а, е, първо давам думата на а, е, Ана Гомеш, а, само още двама колеги. Аз познавам колко че работата на адвоката, на правния съветник, знае, че е много сложно. Съгласни ли сте, че прозрачността и регистрите на действителните собственици на капитала е, е от съществено значение за е, сигурността и стабилността в рамките на вашата професия. Става дума за минимум данни, включени в регистъра. Да, благодаря ви. Да, ние имаме определени стандарти по отношение на е, докладването и включването на определени данни в регистъра. Въпросът е дали този регистр трябва да бъде обществено достъпен или не. В Обединеното кралство се е, водят много такива разговори в момента и публични дискусии. Е, говори се и за това доколко е, е пропорционално едно такова решение. Преценява се много добре и гражданското право, и обичайното право, и така да се каже пропорционалността на подобна мярка, като се има предвид обществения интерес. Съвсем накратко ще кажа да. Трябва да се има предвид е, цифровите технологии. Те предлагат много възможности. Нека да кажа да, отговарям с да на вашия въпрос. Има е, вече е, много-много е, така е, информация в това отношение в ЕБФ, най-вече по отношение на данните за действителните собственици. Към господин Ван Вигъл въпрос. Ако се публикува а, списък на данъчните обежища, Прайс Хаус Куперс ще поеме ли ангажимента официално да не е, насърчава чрез данъчните консултации, които предоставя е, използването на данъчното убежище. Не съм в е, състояние, поради е, функциите, които изпълнявам, да отговаря точно на този въпрос. Но нека по друг начин да започна отговора. Ако в този списък е, е, има страни, в които има е, възможности за законен бизнес, е, е наред с, е, да кажем, останалите дейности, свързани с данъчно избягване на данъци, е, ще бъде много трудно да се вземе решението. В, какъв, е, в каква посока ще тръгне клиента, това е друг въпрос, но за момента не съм в състояние да ви дам точен отговор. И господин Фан Георген е, има думата. Благодаря, господин председател. Очевидно, говорим за глобален проблем. И имам усещането, че се намираме в лабиринти, то от доста време. Това, което ни е необходимо е, е, е да знаем какво можем да променим, как да го променим, как да подобрим нещата. Нямах усещането по време на изслушването, че получих необходимите познания и информация, е, за да решим тази сложна, този сложен проблем. Е, ние очевидно ще трябва да проведим и тактиката, и стратегията на много от е, хората, които професионално са ангажирани с тази дейност. И ето, че тук се срещаме именно с такива хора. Има ли изобщо а, е, начини е, да а, а, оправдаем действията на фирми, които по никакъв начин не така да се каже, не обявяват своята дейност. А също времено, именно тези фирми фантоми или фирми почтенски кутии, също времено те са в състояние да манипулират нещата и да изобачават фактите и да прикриват действителните печалби от дейността си. Друго изказване, друго мнение тук, сред панелистите. Не разбирам напълно а, а, тезите ви. А, е, ние не можем в момента да, а, така да се каже, да с, м, слагаме етикет на някаква фирма, която не е регистрирана, ако тя не е регистрирана. Поне такава е ситуацията в моята страна. И така, с 16 минути удължихме времето, повече не можем във всеки случай. Големият въпрос е, а, че някой може да си е, е, регистрира фирмата и тази фирма да заработи, без е, обаче фирмата да има някакво наименование. Нещата обаче са свързани именно с установяването на действителните собственици на капитала. Може би е, след края на заседанието ще имате възможност на двустранна основа да проведете разговори с нашите панелисти по този въпрос. Трябва да приключваме. Благодаря много-много на е, експертите, които бяхме поканили. Получихме много е, и важни за нас отговори. При следващото изслушване очевидно ще можем да допълним липсващата информация. Благодаря и на преводачите. Следващото заседание е четвъртък 11 часа.